Уважаеми колеги, пленарното заседание, консултативния форум е мероприятие, което е, събира на една маса е, организации на гражданското общество, академичните среди, членове на прав на съдебната власт и европейските институции. Първият такъв форум е проведен на 11 и 12 декември. Сега ще поканим доктор Висър, е, изпълнителният директор на агенцията и председател на ЕАСО да диктува е, докладва пред нас, но предлагам да съчетаем това с представяне на работната програма за 2015 година от доктор Висър. Така че след двете презентации на доктор Висър ще имаме време за въпроси от страна на депутатите. Доктор Висър, имате думата. Благодаря много, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент. От вчера отново имам удоволствието да бъда сред вас и да поставя пред вас два въпроса. По двата въпроса споменати от председателката, работната програма и консултативния форум е, проведен миналата година, но по-специално в неговия пленум, който се състоя през декември миналата година. Позволете е, съвсем накратко да представя темата. Вие всички сте работили, рабо, получили работната програма. Позволете да обърна внимание на няколко от основните моменти, ако предпочитате философията, на която почива нашата дейност. Може би е необичайно да се разглежда, да разглеждаме по европейската, общата европейска система за убежище по начина по който аз ще го направя, изхождайки от идеята за подобрение, но ако се дистанцираме малко и хвърлим поглед върху нещата, ще установим, че европейската система за убежище е обща система и тя бележи успехи е, е, е, тук има съвсем неочакван източник. Генералния, генералния директор на Американската агенция по миграцията ни нарече най-добрите в системата на убежището в света. Това не е повод да почиваме на лаврите си, но несъмнено това са думи, които не бива да забравяме при всички бележки. Ние сме оперативна агенция, която работи в своята сфера и по-конкретно в сферата на прилагането на общата европейска система за убежището. Като такава, ние сме един вид средство за проява на, на европейската солидарност. Ние осъществяваме тази солидарност на практика. Трите нива, на кои, по които ние работим основно, е, ще тръгна от конкретната дейност, е, като служителите на ЕАСО в държавите членки и как допринасяме за хармонизацията на оперативното ниво в държавите членки. Е, е, 30 участници, между които, освен държавите членки, има и асоциирани членове и очакваме евентуално присъединяване в скоро време на още две държави. Това е огромна територия и огромен брой организации. Да постигнем единство в при, прилагане на законодателството, прието от вас като парламент – е, е сериозна задача. За това ние тръгваме от самото начало. Еднакво обучение за всички служители в сферата на обежището в Европейския съюз. А ако сте учили в, ходили в едно и също училище, може би ще говорите един и същи технически език, може би ще споделяте един и същи подход и в крайна сметка ще постигнете и създадете обща култура е, е, е, трябва да ви кажа, че е, до сега има обучени 6300 служители, които за 3 години бяха обучени. Това е успех като имате предвид, е, че не знаем точния брой на служителите в областта на обеждо в Европейския съюз, но са около 7000. Е, така че бих казал, че доста ефективно се справяме с тази задача. Завършвате училище, тръгвате на работа. Е, така че ние започваме сега и приключихме миналата седмицата с първия инструмент практически указания за ежедневната работа. В, така че да сме сигурни, че те спазват процедурите, законодателните разпоредби, които трябва да прилагат. Трето, предоставяме обща информация за страните по происход. Отрешаващо значение за всяко решение по, за предоставяне на обежище е знанието за положението в страната по происход. Имаме вече важни такива страни, за тях се изготвят доклади по страни, като дори е, се опитваме да обхванем десете най-важни страни по происход. И накрая за практическата работа работим по общ подход, общи процедури. Имахме първи пилотни проекти. Е, очакваме в края на този месец да започнем поредните пилотни проекти, оценка, вземане на обежища, разглеждане на молби за обежище. Много е важно да изграждаме на обща практика в Европа. Е, също така е, насочваме вниманието си към нивото на държавите членки. Държавите членки като държави членки и като институции, предоставящи обежище. Те получават еднаква информация, еднаква, еднакви анализи, еднаква рамка за подкрепа и еднакви средства и инструменти за прилагане на европейското законодателство в сферата на обежището. И да, за да стимулираме и насърчим солидарността и отговорността на държавите членки. Казах, ЕАСО е сред инструмент на солидарността. Солидарност не само за предостаняване и разпределение, но и солидарност по отношение на Целия набор от общи законодателни актове. И в това отношение обучението, например, е много важен момент от солидарността. Ние използваме специалисти, преподаватели от държави членки за обучение на други техни колеги. На оперативно равнище имаме огромен брой специалисти по убежището от държави членки, които в момента работят България, Италия, Кипър, Гърция са сред тези страни. И накрая на ниво европейски институции и резултатите от нашата подкрепа. Имаме общи съвместни европейски операции, както на цялостно европейско ниво, така че ние имаме ежегодни общи програми, а също и на ниво държави членки, където има нужда, както споменах, България и други държави членки, където работим индивидуално. Подкрепяме и координираме работата външното измерение. Тук ще ще продължим дейностите си по пренастаняването. Зная, че парламента много да взема при сърце тази тема. Сега ще премина към другата тема консултативния форум, защото за да постигнем всичко това, ние се нуждаем не само от подкрепата на държавите членки и институциите, официалната мрежа. От решаващо значение е да имаме качествен, продуктивен диалог с гражданското общество, където картината е много пъстра. Това не са една или две институции. Гражданското общество е такова, каквото е, с множество НПО в различните области, в които работим. Съществува огромен брой организации, които от много различна перспектива подхождат към темата за миграция и обежище по-общо от гледна точка на правата на човека, мъже, жени и така нататък. И едновременно с това гражданското общество е организирано около академични представители, около експертни групи, а също така и около съдебната власт. Е, те самите гледат на себе си като част от гражданското общество нямаме проблем с това. Така че говорим обаче за различни групи и в нашата група и се опитваме да водим открит диалог е, по на, темите от нашата работа, като се използваме професионалните знания и умения и провеждаме общи дискусии за това какво можем да направим като тъй като гражданското общество е много разнолико, имаме отворена система на от форум, консултативния форум. Всеки може да участва в рамките на своята дейност без проблеми. През декември миналата година проведохме четвъртата годишна конференция с представители на гражданското общество. Около стотина участници е, взеха активно участие във форума, проведен от нас. Е, засегнати бяха широк кръг от теми, 20 различни изказвания от различни участници бяха представени в дневния ред. Освен това, позволете да кажа още нещо за самия консултативен форум. В момента имаме около 70 организации, с които провеждаме редовни консултации по различни теми. Ние сме готови да изслушаме всяка идея, провеждаме обаче и целенасочени консултации за обучението, за непридружените малолетни и непълнолетни лица и за ранно предизвестяване от трета страна. Тук също търсим възможно най-добър резултат когато говорим за контакти, предоставяне на разнообразна информация, съм много много радостен да ви съобща, че може би тази година ще дадем ам, открит достъп до портала, а, което ще даде възможност да е, дадем достъп до е, форума, до, до портала на форума. Е, ние ще продължим да работим в сферата на децата и непридружените малолетни и непълнолетни лица, провеждайки целенасочени заседания и срещи с местните неправителствени организации. Това е което исках да кажа за консултативния форум и накрая, но в никакъв случай не е по значение, мога само да подчертая, че агенция, работеща в нашата област, се нуждае от ресурси, за да върши работата си. За това изразявам голяма благодарност на Европейския парламент и специално на вашата парламентарна комисия за това, че в дебатите по бюджета за 2015 година ни оказахте подкрепа. Искрено се надявам да не ви разочароваме и да, говор... да работим по начина очакван от вас. Благодаря, Не оставам на разположение за вашите въпроси. Благодаря, имаме време за дискусия сега и за и въпроси. Господин Калър. Thank you. That's probably me. Може би мен имахте предвид, а, казва дамата. Благодаря. Благодаря, господин Висер а, имам питания относно обучението за служителите в областта на обежището. Установявате ли, че в някои държави членки където има недостатъчно добре обучени специалисти в отделни държави членки и други, които са изключително добре подготвени. За страните на, на происход, какви източници използвате за вашите доклади? Колко често ги актуализирате? По какви критерии? И освен това, те би трябвало да се, тези доклади трябва да се използват от държавите членки при вземане на решения. Как бихте оценили положението на ромите в Западните Балкани в момента, в тази светлина, понеже е, се, има много, много обсъждания за около темата сигурна трета страна. Е, какво бихте казали по този въпрос на базата на работата на ЕАСО? Госпожа Мацола. Благодаря, господин Весър Поздравявам ви за организирането на консултативния форум. Мисля, че подобни форуми са отрешаващи отрешаващо значение, защото те събират гражданското общество, академичните среди, европейските институции в обсъждане на важни теми. А, за, искам да попитам, защо организирахте от, от този форум в Брюксел, а не в Малта, където е сърдечно на ЕАСО. Прави впечатление, че много често се прилага тази практика. По въпроса за работната програма, за пренастаняването, вие имате задължение за осъществяване на дейности по пренастаняване съгласно съответния регламент. Днес искам да подчертая, че Малта приема 85 души е, за пореден път. Е, мисля, че подобен форум е форма на солидарност с страните от периферията. Трябва парламента да ги подкрепи. И освен това, смятате ли, че сте направили достатъчно за прилагането на тази идея от държави членки? Какво още може да се направи? Е, какво казват държавите членки, с които ЕАСО поддържа контакти по този въпрос? Какви въпроси са се поставят и каква е реакцията. Председателката благодаря, госпожа Бикстрам. Благодаря. Искрено ви поздравявам с добре дошъл и благодаря, че споделяте с нашата комисия вашия опит. Направихте впечатляващо изложение и аз ви поздравявам за 6 сте 6500 обучени служители по въпроса на обежището само за 3 години. Браво на вас! Е, има ли други слабости е, и трудности е, при включване на участници от държавите членки? Кои са хората, които участват в тези подготовки и практически занятия? и ъм, ние разбира се следим отблизо работата на ЕАСО като комисия, но ние понякога се затрудняваме да и ние гледаме на вас като на Месия, сбъркали се нещо, стане, объркали се нещо в, в, в сферата на обежището и казваме, ами асо да си свърши работата, без да осъзнаваме, че понякога се изискват наистина сериозни ресурси, за да вършите работата. И все пак би било интересно да чуем от вас, смятате ли, че има някакви празнини според вас, които бихте искали да се запълнят? Има ли нещо, което искате специално да подчертаете като важен момент от възложените ви задачи? И освен това, пак ще кажа, радвам се, че сте тук, но в следващата точка на дневния ред ще изслушаме Frontex и техния консултативен форум, представен от членове на консултативния форум. Е, така че добре сте ни дошъл, но бихте ли помислили другия път да поканите и представители на консултативния форум, защото е много важно НПО да усетят, че те са желани и необходими в този форум. Е, Фронтекс може да послужи като добър пример в това отношение. Ако имате време, поостанете и чуйте какъв опит ще споделят те. Е, като чуем мнението на организация член на консултативния форум. Още веднъж казвам ви добре дошъл сред нас и се радвам, е, че можем да обменим мнение. На добър час във вашата работа е, като координатор, е, желаете ли да вземете думата? Искам да се спра на един въпрос, защото всички проведени дебати за обежището и свързаните с това предизвикателства, ние много често насочваме вниманието към положението в средиземноморските страни. Но чуваме от други колеги, има и други граници, е, където също влизат е, бежанци, търсещи убежища Чух, имаме и кратъка информация от Агенцията по основните права, че не всички правила и разпоредби се прилагат достатъчно добре. Е, бихте ли казали нещо повече за промените по външните граници? Румъния, България, лицата, търсещи убежище там, нарастват ли бежанците, има ли промяна, какво е положението там в сравнение с южноевропейските страни? Това ще бъде много интересно. Госпожа Перейра, като координатор, бихте могли да вземете думата. Желаете ли да се изкажете? Да разбирам, че не. Е, благодаря, нещо се въздържа, госпожа Спинели. Благодаря, господин Висер. Е, благодаря и на вас, госпожо председател. Имам два въпроса. Чуха се, е, чуват се и критични гласове, е, критики към вашата агенция. Госпожа Викстроем спомена нещо в този дух. За това аз също искам да чуя вашия отговор на тези критични коментари и е, още нещо. През 2012 година е, имаше и известни е, търкания между ЕАСО и Фронтекс и до, до уточняване на отношенията. Затова искам да ви попитам, господин Висер. Възможно ли е да мислим, че присъстващ на, е, че представител на ЕАСО винаги присъства на операциите на Фронтекс, за да се гарантира, че кандидатите за обежище се ползват с защитени права. Във Фронтекс те нямат свой застъпник. Благодаря. Благодаря, господин Радев. Господин Висър, в плана на Европейската служба за подкрепа в областта на обежището за 2015 година – споменавате, че ще извършвате дейност за прилагане на специалния план за подкрепа на България, подписан през месец декември 2014 година между вашата служба и българското правителство. Имайки предвид предстоящото връщане на близо 3500 беженци в България от други страни в Европейския съюз, както и очакваната нова беженска вълна към българските граници през пролетта, Вашата продължаваща помощ и експертиза са изключително необходими и високо оценявани. Бихте ли коментирали на какъв етап върви подготовката по прилагането и изпълнението на специалния план за подкрепа на България и доколко той ще успее да отговори на новите предизвикателства пред страната ни, а именно големия брой бежанци, очаквани през идните месеци? Благодаря ви за вниманието. Okay, and, uh... И последната, последната заявка за изказване, госпожа Мейчер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря е, за краткото представяне. Имам доста въпроси. Говорите за солидарност е, споменахте го много пъти. Е, нещо, което е, споменавате и това се отнася и до Нидерландия. Шест страни поемат около 70% от кандидатите за обежище. Как това ли наричате солидарност? И второ, по програмата, проработната програма. Ако говорим за солидарност, не трябва ли да направим повече е, за това хората да останат в своите страни, да речем, или в своя регион? Богатите страни от залива, като Катар, е, е приел само 35 е, кандидати за обежище. Нека и те да се включат в солидарността. Какво бихте казали?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 Ние сме е, тази държава член, която приема най-много бежанци и всъщност Швеция би трябвало сега да бъде разтоварена. Е, ако действително е, има общоевропейска политика в областта на обежището, хубаво би било да се знае какъв е капацитета на държавите членки да приемат бежанци, какъв брой биха могли да приемат. Нали говорим за солидарност и би трябвало същевременно да предложим и е, приемливи условия на тези хора. Държавите би трябвало да е, поемат своята отговорност е, по отношение на беженския поток. Ето, тук можем да проявим солидарност наистина в акция, в действие. Въпросът ми е как всъщност е, бихте желали е, да процедирате в това отношение? Ще наложите ли някакви задължителни изисквания към държавите или е, ще става на доброволен принцип? А сега можем да дадем на доктор Висър думата, за да отговори на въпросите. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички членове, които зададоха въпроси. Ще се опитам да отговаря на въпросите така, както съм си ги записал. Госпожа Кела, зададе въпрос във връзка с обучението и то най-вече предназ... обучение предназначено за държавите, които е, все още не, е, не са добре подготвени. Да, е, естествено, че е, има определени области, които ни създават е, повече тревоги и че би трябвало да предлагаме и ние предлагаме такова обучение. Въпросът е, че и държавите членки трябва да следват стъпките, които им предлагаме. Не Смятам, че трябва е, да е, има някакви е, официални правомощи и компетенции в това отношение. Системата е доброволна. Повече от 6000 души за три години. Действително, това е резултат, който е съществен. Има държави членки, които изпълняват програмите за обучение и за квалификация и са постигнали 100%. Има и държави членки, които разполагат със собствена система за обучение и подготовка на персонала. През изминалите три години аз действително виждам доста е, напредък в това отношение. Виждам е, по-голямо желание сред държавите членки да се подготвят за е, предизвикателствата, която предлагаме. Естествено, държавите членки би трябвало да приемат предложението. Друг е въпрос, как точно ще се уточни подходящото място и подходящия срок за съответните курсове на обучение. Но мисля, че добре работим По отношение на страната на е, происход, е, е действително е, и е, е следва една друга методология, е, е, която е важна. Е, ресурсите е, и е, източниците е, трябва да са изключително надежни и ние се опитваме двойно и тройно да ги проверяваме. Методологията бе утвърдена още в началото от учредяването на ЕАСО. Е, това е методология, която е, се ползваше от държавите членки и е, ние продължаваме да използваме. Естествено, ще направим преглед на тази методология на базата на опита. И това е в крайна сметка най-важният момент. Виждате какъв е доклада в момента на 2-3 години. Естествено ще се преразглеждат нещата, отново ще се отчитат ние ще актуализираме е, периодично информацията за страната на происход и имаме една е, информационна система в това отношение, която е, автоматично и постоянно се актуализира и обновява на основата на цялата информация, която можем да намерим в интернет, онлайн. Това е един постоянен процес. Това е предизвикателство, естествено. Госпожа Викстръм говори за ресурсите, но когато говорим за ресурси, е, не бива да е, разбираме думичката ресурси точно в чисто парично изражение. Трябва да имаме предвид най-вече е, е, времето, е, енергията на хората, които работят по актуализацията на тази информация за страните на происход. Е, е, ние се опитваме е, да е, актуализираме е, информацията и на базата на е, данните, които получаваме от държавите членки. В някои държави членки обаче тази информация се е, разпространява и е, актуализира е, постоянно на базата и на е, съдебни решения, не само на статистически данни от компетентните органи административни органи. Има други държави, които поизостават в това отношение. Но при всички положения ние взимаме отношение към решенията в, или предстоящите е, решения на съдебните инстанции е, в момента, в който научим, че има такова е, дело, такова производство в съда, не изчакваме дори окончателното решение в някои случаи, когато ни се струва уместно да подадем дадена информация към държавата член. За ромите Константна величина е, е, е броят на ромите от е, Западните Балкани. Не сме включили нова информация, тъй като и няма промяна в този постоянно висок брой. Естествено, нещата са свързани с ситуацията в самите страни на Западните Балкани. Това естествено е, е свързано и с правомощията на нашата агенция. Но към момента ние не разполагаме с данни, които можем да ви е, предоставим във връзка с въпроса, който вие зададохте. Вероятно това ще бъде едно чисто политическо решение. Но а, не можем а, да гарантираме 100% готовност а, за приемане на тези е, хора. Е, естествено, всичко е въпроси на проверки и на е, решения на компетентни органи в съответствие и с досието на съответния човек и неговата лична биография и история. Дали в крайна сметка ще се вземе някакво определено решение или не, това е въпрос, който действително е, ще се предхожда е, от много политически дискусии, включително и в съвета. да, аз е, в е, момента мога да кажа само, че всеки път, когато е, Европейския парламент желая да се поява в е, Брюксел, аз ще бъда в Брюксел и ще се срещна с вас и ще отговарям на вашите въпроси. Инак седалището ни не е тук, но недалеч от тук. Консултативният форум включва а, неправителствени организации а, и а, представители на гражданското общество. Много повече са тези организации тук около Брюксел, а не толкова около Лавалета и е, в Малта. И по тази причина ние решихме, че консултативния форум би трябвало да се проведе в Брюксел. Предстои все още е, щателен е, анализ на всичко, което се обсъжда обсъждаше по време на консултативния форум, както и може би е, решения след по-продължителни и задълбочени дискусии за мястото, в което трябва да се състои консултативния форум. Сега, по отношение на а, разпределянето, а, дали а, справя достатъчно, дали а, държавите а, членки а, са постигнали вече а, съгласие в достатъчна степен. Комисията реши да организира един форум за преместването, за прехвърлянето на беженците, за преразпределянето им. Ние трябваше да предприемем редица действия, за да анализираме готовността за е, осъществяването на е, това преразпределяне е, или прехвърляне на бежанци. Но в крайна сметка става дума за една доброволна система, така че не ЕАСО ще бъде в центъра на тези действия. Може би следващата дискусия ще ни е, даде е, повече е, отговори на този въпрос. Що се отнася до обучението, госпожо Викстрам, аз вече казах нещичко по въпроса. Дали имаме статистика за участието на държавите членки? 574 са обучаващите, не, които не са ангажирани е, целодневно и ежедневно, но работят активно. В е, момента успяваме е, да се справим с при тези условия, но включването на все повече хора от е, различни страни в курсовете на обучение, естествено, е, ще ни накара да променим е, и е, параметрите в това отношение, но е, сертифицирането, е, издаването на е, дипломи след е, завършен курс на обучение е един много важен проблем. Е, той е важен е, и за тези, които организират обучението, но той е важен и за вас лично, ако сте участник в едно такова обучение, защото, както и за вашите е, ръководители, ръководителите на съответните компетентни органи, защото те показват все пак степен на квалификация. Едва ли съм квалифициран за да отговаря на Следващи е, въпрос и как, как смятам, че ще се развива света през следващите месеци, какви са очакванията ми, но Очевидно, здравия разум говори в полза на това, че трябва много-много неща все още да се направят. Работата предстои. На този етап на развитие за ЕАСО е важно да има достатъчно специалисти, достатъчно квалифицирани служители. Нараства търсенето на данни, на информация, на анализи. През последните е, две години видяхме, че е, нараства е, интересът към всичко това, което можем да предложим като експертиза и като данни, но и че ние сме е, е, на ръба на, е, така да се каже, на възможностите ни по отношение на специалистите и служителите, които имаме, защото това не е нещо, което е, може да се свърши само така механически, на, е, като седнеш на компютъра, трябва да свършиш и е, е, една много интенсивна интелектуална е, работа с мозъка си, за да подготви съответната експертна оценка или анализ. Така че в това отношение действително използваме изцяло всички извънредни ресурси, до които имаме достъп консултативния форум на Frontex. Да, а, аз съм член на този консултативен форум. Концепцията за участие е малко по-различна там, но Frontex също участва в нашия консултативен форум. Аз съм тук и като член на консултативния форум на ЕАСО. Аз и ръководя този консултативен форум. И двата консултативни форума, независимо от разликата в е, така, концепцията, е, е, имат своите добри страни аз се опира повече на неправителствените организации. Включваме и техния опит и тяхната информация и анализи в нашите анализи. Те пряко допринасят и за определяне на съдържанието на новите учебни модули. Смятам, че това за нас е една добра формула. Frontex има е, по-различна концепция. Е, използват си и е, други средства, но е, може би и за целите, за които е създаден Frontex, този избор е правилен, да. Госпожо Сипел, промяната е, изток на запад. Е, е, така ще нарека това, за което ме питате, ако ми позволите. Да, много сериозна е тази промяна. Само един пример да вземем. Миналата година в Унгария 5% бе е, увеличението за Унгария. И България we see е, нарастват е, много е, беженците и в България. Унгария не е единствения пример. Да, ние е, е, насочваме немалко усилия към южната граница и е, колкото и да ни се ще да се концентрираме върху южната граница, трябва да мислим и за другите граници. Южната граница не е единствената външна граница. Ако погледнете общия брой на беженците Фронтекс и нашата статистика за, в областта на убежище ще видите около 300 хиляди. Миналата година повече от 630 хиляди. Не всички кандидати за убежище чукат на нашата врата. Те не минават е, пряко през границата. Трудно е. Трудно е в момента е, да фиксираме някакви е, цифри и да се ангажираме с точни цифри. Но кандидатите за обежище все пак в преобладаващата си част преминават границата легално. Това са студенти или беженци от Сирия ето, имаме и е, такива сирийски граждани, които са дошли просто да следват в Европа и изведнъж нещо се случва, е, както в случая с Сирия, нещо се случва в е, тяхната страна и те казват, аз не мога да се върна, оставам тук. Но, е, естествено, не всеки е, преминава границата и подава му база обежище. Това е така не само на южната, но и на източната граница, така че има и други начини за влизане на територията на Европейския е, съюз. Е, да, казах вече е, немалко за консултативния е, форум, за работата ни с консултативния форум на Frontex. С Frontex работим заедно, имаме съвместна програма за обучение на работещите по охраната на границите. В контекста на операциите на Frontex Да, зная, че има такива идеи е, в операциите е, на Frontex да участват и служители на ЕАСО. Не можем обаче е, така да разделим нещата на черно и на бяло. Единият е добрия, другите са лоши. Не. Струва ми се, че е, когато участваме в обучението на е, хората, които охраняват границата, ние допринасяме достатъчно и може би не е необходимо непременно е, да участваме пряко в операциите на Frontex. Надявам се, че ме разбирате. Какво ще направим за България, господин Радев? От 2013 година ние подпомагаме България. Да, много бързо се променят нещата. През декември миналата година подписахме втората специална програма за подпомагане на България за укрепване на капацитета. България свърши чудесна работа през последната година и половина И действително ние сме впечатлени и от е, укрепването на капацитета, и от е, качеството, е, което значително се подобри, но желаем процесът да бъде устойчив, така че в това отношение предстои още много работа и за нас и за българското правителство. Ще продължим с обучението за укрепване на капацитета, за, най-вече в областта и на статистиката и, и за организиране на центровете за приемане на бежанци. Госпожо Ратера. По солидарността. Sorry, excuse me. Apologies. Uh, on the solidarity, uh, that is probably the, the longest and most exciting. За солидарността, действително можем да проведем много дълга и подробна дискусия по тази тема. Когато сравняваме нещата а, когато сравняваме каквито и да било неща, а, винаги има известни рискове. Трябва да се сравнява само сравнимото. А, и виждам, че има различни представи, различна перцепция. Но сега казвате, че страни приемат 70% от търсещите убежище. Да, това е вярно. Но ако го казвате, за да намекнете, че останалите 22 държави членки не спазват своите задължения и че те всъщност са лошите, а тогава трябва да ви кажа, че просто сравнявате несравними неща. Защото шесте години е, държави, за които говорим, приемат не само 70% от търсещите обежища, но в тях живеят 70% от европейското население, е, повече от 70% от е, територията на Европа и повече от 70% от брутния вътрешен продукт на Европа. Така че не е не е сравнима. Не може да се каже, че в Германия трябва да вляза точно толкова търсещи вежите, колкото а, в Естан или обратното. Просто е очевидно. да се сравнява е опасно. Това е просто един по-общ коментар, който настоявам да кажа. Разбира се, повече солидарност, това е основната ни цел. Както вече казах, солидарността е основната причина ЕАСО да съществува. ЕАСО, службата за беженците на Европейския съюз, службата за наблюдение на обежището в Европейския съюз е именно службата, която въплащава идеята за солидарността и ние всеки Божи ден се занимаваме именно с това. Ако се окаже да кажем, че България е под много голям натиск и има система, която не може да се справи с прилива на хора, тогава можем по, крат, по кратката процедура да организираме спешна помощ от останалите държави членки. Именно за това съществува ЕАЗО, за да подкрепи България в една такава ситуация. Това за мен е солидарност. Ако искаме държавите членки да спазват европейското право за обежището, а също време има държави членки, които не могат да го организират поради, е, да кажем, техния размер или някакви други причини. Имаме агенция, която може да окаже помощ на тези държави членки, за да изпълнят те своите ангажименти. Солидарността е, има много страни, много измерения. На второ място, по отношение на приемането на беженци, по отношение на закрилата за беженците, напълно съм съгласен, че с казаното от вас. Това, което ние имаме пълномощите да правим, е да подкрепяме дейностите в тази област. Ако някой иска автономно да създаде системи за закрила извън Европа, обаче тогава се говори е, за е, различна област. Това е нещо, което трябва да се включи в дневния ред, което вече е, в дневния ред става дума за регионалните програми за защита е, на комисията. Това е важен въпрос, но е, това не е въпрос, с който може да се справи агенция с размера на нашата а, сам самичка. И накрая, последния ми коментар. е по-общ. За беженските лагери. Подкрепата за беженските лагери извън Европа. Всъщност това също е израз на солидарност крайна сметка, в дългосрочен план, устойчивия начин за работа в областта на иммиграцията и убежището е да се подкрепят в регионален план онези, които се чувстват застрашени, които е, имат желание да избягат на друго място. В крайна сметка, повечето хора по света, ако ги попитате ам, къде искате да живеете, някъде далече или там, където са семейството ви, където децата ви са родени, повечето хора биха казали, бих предпочел да остана, но за съжаление по някой път ми се налага да замина. Благодаря ви много. Доктор Визер, е, we understand the... Благодаря много, доктор Визер. Разбираме е, колко важна е дейността на вашата институция и мисля, че е много добре това, че има допълнителна е, финансова подкрепа, която парламента може да, на която парламента може да настоява за вас. Благодаря ви много за тази е, интересна и плодотворна дискусия и за вашите отговори. Благодаря. А сега ще приветстваме госпожа Балестеро и Стефан Кеслер за консултативния форум по правата на човека. Заповядайте на президима. А, dear colleagues, Frontex installed the consultative forum on fundamental rights that started its work in February 2020. Съвета по основните права започна да работи през февруари 2012 година. Председатели и заместни председатели са поканени тук, за да поговорят за дейността през 2014 година и последните събития. Госпожа Балесера. Вие имате думата първа, след което ще се изкаже Стефан Кесер – заместник, е, е, съпредседател. Заповядайте, госпожа Балесер. Мадам Чер, distinguished members of the LIBE Committee, thank you very much for... Благодаря много, уважаеми членове на Комисията по граждански свободи. Много благодаря, че сте поканили е, пред, съпредседателите на консултативната консултативния комитет, комитет към Frontex. Много се радвам, че се интересувате от интересите и правата на мигрантите по външните граници на Европейския съюз. На над 2500 мигриращи хора е, загинаха по време на техните опасни пътувания. Има множество хора, които продължават да прииждат в Европа и въпреки, че а, има огромна опасност за техния живот при пътуването, те продължават да се опитват да достигнат до Европа в търсене на обежище. Броя на пристигащите няма голяма вероятност да намалее през следващата година, през тази година, защото не се е, подобрява положението в страните с сериозни конфликти като Сирия или Еритрея. През 2014 година стана ясно, че настоящите предизвикателства могат да бъдат преодолени само чрез по-задълбочено сътрудничество между всички агенции, действащи на европейско равнище. все повече задълбочаваме познанията си по начин на работа на Frontex и мисиите, организирани от Frontex. Институционалната сложност трябва да не пречи на мигрантите и беженците да изискват зачитане на своите права на човека и а, там, където има нарушение, да има съответните санкции и корекции. Правата на човека имат значение и всички трябва да знаят това. През 2013 година направихме, предприехме стъпки за а, интензифициране на диалога с Frontex. Господин Легери а, бе на конференция тук миналия декември и той подчерта, че основните права са основна част от неговата мисия и той поема ангажимент в дейността на Frontex винаги да настоява на прилагането на Хартата за основните права. Това бе основата и на продължението на нашата работа през 2015 година. През 2014 година публикувахме първия годишен доклад, в който се очертаха нашите работни методи и дейност. Тази година бихме искали да продължим да работим по приложението на регламента за наблюдение на морските граници, прият миналата година, и на насоките за връщанията. По-добре структуриран подход към общите операции на Frontex, нашите посещения и продължението на работата в фокус групи с служители на Frontex и на правителните позиции на Frontex доведоха до по-добра прозрачност и по-добро разбиране и от страна на граничната полиция и от страна на членовете на консултативния форум. Консултативният форум ще продължи да дава своя принос за обученията на Frontex също така и а, ще предоставя препоръки за измененията към, по отношение на стратегията на Агенцията за основните права. Като председател на консултативния форум, вярвам, че комисията Лива ще продължи да ни подкрепя. Надявам се, че ще продължи да ни подкрепя, включително и във Варшава през феврари. Благодаря ви много. Давам думата на Стефан. the floor. Thank you, Madam Chair. As you have heard, we are doing a duet. Благодаря. Както виждате, излизаме с изпълнение в дует. Е, надя... Пред решихме, че ще е по-добре и двамата да застанем пред вас. Становището, което се нуждаем за Европейския парламент и по-специално за вашата комития, за се разглеждат, обсъдят положението на границите на Европейския съюз, да се предвидят мерки, които ефективно, подчертавам, ефективно да гарантират защитата на човешките и основните права на тези граници. Ние продължаваме е, в нашия форум да получаваме информация за случаи на реформа, на връщане на границите и такива инциденти. Е, лично аз мисля, че има два допълнителни въпроса, които Европейския парламент би трябвало да проследи в своята работа. Миналата е, дискусията за Фронтекс плюс миналата година по операцията Тритон е, за операцията Маре Ностром в Италия ясно показват липса на ясни правила за това кога хората могат да се превръщат в граждани, за които отговаря Европейския съюз. Тоест не става дума само те да са отговорност на отделни държави членки. Ние се нуждаем от ясни критерии за това. По операцията Тритон нито е създадена за това, нито е в, в, състояние да запълни някои от празнините в това отношение тъй като операцията Марен Ностром приключва тези дни, може отново да станем свидетели на хора, умиращи в морето, без някой да прави нещо за това. Това е първото, което исках да кажа. Второто, получили сте доклада на различните а, кораби, търговски кораби, така наречените кораби призраци, които плават, се носят по вълните на Средиземноморието и това породи отново въпроса за дебат по въпроса за каналчийството и трафика на хора. Според мен най-устойчивата стратегия да не се създават възможности в това отношение е, е, с оглед на това да се уредат законно някои от въпросите. През декември миналата година редица организации, включително членове на нашия форум, и други заинтересовани изготвиха политически документ, които е, искат е, създаването на е, нови законодателни документи по този въпрос. Форума в немалка част признава тези необходимост и от 17 декември това намери отражение в парламентарна резолюция. Тоест, отново ще кажа, ние се нуждаем от подходящи мерки. Ние, представ... организациите, участващи във форма, признаваме, е, че е, не можем да мерим всички с един аршин и да решим всички въпроси. По еднакъв начин хората от Сирия, живеещи в е, е, бежански лагер в Ливан, са в едно положение либерализацията на иммиграцията на семейства може е, да доведе също до определени резултати. Аз получавам стотици хиляди имейли, повечето от Ливан. Аз съм сириец, е, имам близки в е, Швеция, Дания, Германия помогнете ми да се свържа, да стигна до семейството си или обратно. Аз вече живея в Белгия. Моля, помогнете ми да доведа семейството си. Няма начин, оказва се наистина е трудно и е наистина е много тежко да обясняваме това на хората, които протягат ръка за помощ към нас да защо онези лицата, които са обект на преследване, не могат да поискат облегчение, защото не могат да стигнат до своето посолство, за да сторят това. Предвиждайки всичко, имайки предвид всичко това, ние приканваме да се създава, да създадем един набор от инструменти, това, което наричаме Toolbox, за да обединим всякакви начини, свързани с законно уреждане на тези неща в Европа то трябва да се потърси възможност за увеличаване на квотите, а също упростяване на процедурата за събиране на разделени семейства и мигранти. В, в случай на сирийци, например Еритрея и други държави, други региони, които са принудени да бягат, и то много в голям, става дума за голям брой хора, трябва да се е, помисли за отмяна на визовия режим, може би, конкретно за тези хора. Тъй, е, тъй като тези страни нямат възможност да прилагат съответните процедури. Е, основен момент за тази дискусия би могъл да бъде дебат за новия визов кодекс за Европейския съюз, предложен вече от комисията. Като приканвам парламента да насочи вниманието си не само към техническите аспекти на този документ, но да промени изцяло или поне частично цялата правна рамка, за да се намери широко приложимо решение. Бихме приветствали всяка инициатива в тази посока. Това много би ни помогнало и в нашата работа като група в консултативния форум на Фронтекс. Благодаря председателката. Благодаря. Това бе наистина вдъхновяващо изказване. Впрочем и двете. Госпожа Максула, желаете ли да направите изказване като координатор? Е, имате възможност. Благодаря. Първо, благодаря ви за това, че заставате пред нас и ем, ни давате информация от гледна точка на тези неща. И аз съм съгласна, че не е достатъчно само да се борим с каналджиите, защото тъжната ситуация, ние обсъдихме въпроса миналата седмица, че има хора, които бягат от е, войната и други опас общности, те нямат друг шанс. Те прекрасно знаят какъв риск поемат, но те нямат друга възможност. И когато говорим за солидарност и основни права, държавите членки трябва да припомнят как на практика става това и нека не забравяме картините от Нигерия, Сирия и други страни. Да, нуждаем се от подобрение в тази посока. Искам да поставя на кратко няма да подхващам отново дебата дали Фронтекс отговаря, дали държавите членки. Това е дебат, който продължава от доста време и няма скоро да свърши, но искам да чуя от вас в момента държавите членки не само са готови в, за участие в пренастаняването и разпределението. Съществува и дебат за създаване на беженски лагери извън Европейския съюз. Наричат ги по различен начин. Няма да говорим за това сега, но искам да чуя какво знаете вие за тази идея и какво мислите. Дали това може да помогне или просто то това е поредната идея, която да не допусне навлизането на тези хора на територията на Европейския съюз. Председателката, благодаря. Госпожа Катар, имате думата. Аз също искам да поставя още един въпрос. Какво мислите вие за тези идеи? Е, Штефан Кеслер вече отговори, кои са другите препоръки, които бихте искали да споделите. Вие ги казахте. Последният ми въпрос е как оценявате след вече близо 3, 2 години работа в консултативния форум вашите възможности да повлияете върху работата на Фронтекс? направено ли е всичко, което бихте искали, може ли да се иска нещо повече. Благодаря, казва председателката госпожа Спинели. Благодаря, госпожо Балестеро. Благодаря също и на господин Штефан Кеслер – Вие описахте рисковете в светлината на приключващата операция Маре Ностром. Върховния комисариат е, за бежанците на ООН и е, целият неправителствен сектор знае какво става в Италия след приключването на Марен Нострум, какво ще стане? Тя всъщност не замества Тритон. Преди няколко седмици е, господин Клаус Реслер разпрати писмо. Той е директор в оперативния отдел на Фронтекс. Той отправи писмо до италианските власти. В него се изразява загрижеността на Фронтекс във връзка с повторно вмешателство на италиански кораби от граничната охрана с участие на около 30 хиляди служители на граничната охрана. Става дума за това, че операцията ще е твърде скъпа и би следвало дори от чисто финансови съображения да не се провежда това означава, че търсенето и спасяване в открито море вече не може да се остане и след това стигаме до тези кораби фантоми, които подават сигнали и там много често Фронтекс трябва да даде отговор, да отговори на подаваните от тях сигнали преди корабите да стигнат до брега. Исках да попитам и аз за тези лагери, за които се споменава извън границите на Европейския съюз. Има бежански лагери, има места за настаняване, за приемане на бежанци на територията на Европейския съюз. Не зная дали сте виждали в е, Италия такива лагери, дали знаете за тях. Те са постоянно обект на посегателства и на нападения. И се налага наистина да се направи нещо. Тези лагери са като концлагери. Председателката, благодаря. Но следващ въпрос. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за възможността да обсъдим заедно с вас тези въпроси. Горещо приветствам тази толкова добра идея. Имам три въпроса. Първият от... Е, е, в е, Комитета за бюджетен контрол нееднократно се поставя въпроса, че за Фронтекс средствата не се освояват по най-подходящия начин. Има редица държави членки, които трябва да сътрудничат на Фронтекс, но не го страват е, Фронтекс е, изразходва много средства за подаване, е, за наймане на кораби и други технически средства. Какво мислите вие по този въпрос? Това е първия ми въпрос към вас. Второ, госпожо Балестеро, казахте, че броят на бежанците в бъдеще няма да намалее. На какво се базирате? Правите симулации на ситуациите? Откъде черпите тази информация? Проверена ли е тя? И третия въпрос, който бих искал да обсъдя с вас е следния. Е, относително често говорим в нашата комисия по този въпрос. Господин Кеслер спомена, че трябва на бежанците да се даде право на законно влизане на територията, за да се избегнат незаконни действия. Прав сте, но да Имат ли право държавите членки да си избират бежанците съобразно възможността за тяхната интеграция в обществото, като по този начин се избягват бъдещи социални конфликти. Благодаря. Господин Депрес е следващия, който ще постави въпрос и ще направи изказване. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко, в, е, разбира се, благодаря за направените изказвания за Фронтекс. Мисля, че сериозният проблем на Фронтекс е, че неговия статут не позволява да отговори на очакванията, които се влагат в него. Това е координационна дирекция Гърция е, за контрол на границите с ограничени средства вноските на държавите членки и тук ще се съглася с преждеговорившите, ще кажа, че Фронтекс никога няма да може да осъществи операция като Маре Ностром, например. Нито имат средствата, нито имат парите за това. Но е, нека не разчитаме на Фронтекс, за да спаси Средиземноморието. Фронтекс може да изиграе определена роля, но нямат нито логистичните, нито финансовите финансовите средства да реши нашите въпроси. По-скоро трябва да помислим и е, чух тук, що мисля господин Кеслер да го казва, е, че да трябва да се нуждаем от официални канали за влизане на територията на Европейския съюз. Това е въпрос с хуманитарно значение, който много ме вълнува. Но когато говорим е, за е, хуманитарния подход, как можем да организираме е, ситуацията, когато има много бежанци от една страна, където има военни действия, какво хората нямат възможност да си вземат ви, да поискат виза, защото не могат да стигнат до посолство. Виждате ли друго решение, освен да ги групираме по някакъв начин Европейския съюз в някакъв момент да а, създаде на определени места, да речем такива пунктове, в които да се разглеждат молби. Виждате ли друг начин? Аз мислих, не измислих друго. Проблема все още не е решен, защото ако приемем, че групирате или намерите по друг начин да издаване на хуманитарни визи, организирате с транспорт ако да речем се оговорите с, с един каналджия, как, как вие нямате друга възможност. Как виждате издаването на хуманитарни визи, за да спестим сегашните драми? и ще кажа така малко разговорно, трябва да търсим ем, решение, което е приложимо и приемливо за държавите членки. И последните въпроси госпожа Ферера. Благодаря, госпожо председател. Здравейте всички. Първият ми въпрос се отнася до правомерното влизане на територията на Европейския съюз. Как оценявате тази възможност. На последното ни пленарното заседание в Страсбург приехме резолюция за преразработване, преразглеждане на Европейската система за обежище. Това, което искам да попитам е създаване на хуманитарни форми за допускане на територията на Европейския съюз. Това решение ли или да се предостави хуманитарна закрила в трети страни? Но може би да разгледаме нещата и в светлината на европейските агенции. Или виждате някаква друга альтернатива? Така че тези хора изобщо да не са принудени да бягат – и в крайна сметка да се озоват в крайна опасна за живота им ситуация на някаква надуваема лодка сред морето. Говорихте за опити, които се правят и разбира се, тук-там е се търсят и оправдания, но ние се нуждаем е, от яснота. Е, въпросът ми е не само към вас, разбира се, но какво мислите вие за създаването на такива европейски лагери, беженски лагери извън Европейския съюз? В Калабрия, в Южна Италия, само за един месец бяха задържани три кораба условията бяха малко по-достойни в сравнение с предишните. Но има загинали по време на този транспорт на корабите има много непридружени малолетни и непълнолетни лица. От медиите разбираме, че има хора, които просто са изчезнали. Тоест, пределно ясно е, че настоящата ситуация не дава възможност на Фронтекс да се справи с такава сложна система. Бих изслучила вашето мнение по този въпрос. Председателката давам думата за отговор на нашите гости. Да, намираме се в сложна ситуация. и, и двамата, всъщност, остава ни една минутка, ако стрикно се придържаме към ме към времето и е, тъй като госпожа Викстрам ще говори по следващата точка от дневния ред, е, е, е, ще се наложи да отговаря много кратко с няколко изречения, както се казва на тези много е, е, конкретни и обстойни въпроси, които изискват е, отговор. Много моля е, е, да Имате предвид е, тази сложна ситуация, в която се намирам и да не се е, обиждате от това, че е, кратко ще отговаря. Е, една от темите, която бе засегната е, в въпросите бяха лагерите извън Европейския съюз или на границата с Европейския съюз. Аз смятам, че Европейския съюз би трябвало да участва в изграждането на тези лагери. Но говоря единствено в лично качество, без да ангажирам консултативния форум. Е, е, усещам известен скептицизъм е, в това отношение. Но за да подкрепя своето виждане, ще кажа само, че в Либия, да кажем, не бе изградено нищо по-трайно за е, прием на беженците и виждаме какви са резултатите. Имаше и редица въпроси, свързани, свързани с помощта, която трябва да представяме на, предоставяме на хората е, правните е, средства за е, обжалване на е, някои решения. Да, трябва да бъдем реалисти в това отношение. Това е единственото, което мога да кажа. Имаше и един сложен въпрос, свързан в връзка с оценката на последните събития и за съжаление, не можем да сме сигурни, че в бъдеще няма да се повтарят нежеланите явления. Ако се спрем на а, дейността на Фронтекс в последно време, все пак трябва да отчетем известен напредък и успех. Нашите акции, нашето участие в крайна сметка допринесе за един по-добър резултат. не искам да кажа, че сме направили много по отношение на агенциите и компетентните органи в държавите членки. Не, не твърдя това но положителни моменти има. Е, в някои случаи обаче е, нямаме никакъв друг начин, освен да дадем просто съвет. Не можем официално да издаваме препоръки на държавите членки, защото е, в момента, в който го направим, веднага се казва, това не е включено във вашия мандат, вие нямате правомощия. Е, това е положението. Да. Е, вие говорихте, госпожо Спинели, за едно писмо. Не съм бил участвал в съставянето му нито съм бил по някакъв начин ангажиран с, с тази позиция. Но мога да кажа, че е, в някои моменти изпитвам затруднения, тъй като е, всъщност е, започнах работа първоначално в една хуманитарна организация и ми е трудно да приема някои от е, новите моменти в е, работата е, на агенцията. Може би няма да произнеса правилно вашето име, господин Тастовски. А, моля за извинение. Нямаме е, никакви възможности е, да влияем на е, решенията е, в е, връзка с бюджета. Господин Балестеро вече говори за това, че не очаквам от държавите членки да а, предприемат някакви по-активни мерки във връзка с а, а, вълните от пешенци, да, но все пак смятаме, че а, в съответствие с нашите хуманитарни задължения и с а, договорните клаузи те би трябвало да помислят е, сериозно за това, което ги очаква и, и как ще действат. Е, аз самият е, изпитвам затруднение, да, когато се говори за селективния подход при е, предоставянето на закрила. Да, знае, че държавите членки са ангажирани с е, Даблин и с е, някои правила във връзка с разпределянето и прехвърлянето или обратното връщане на кандидати, но това не е от нашите компетенции. стана ясно, че има някои проблеми при издаването на хуманитарни визи. Знае, че има такива е, случаи в Еритрея, които м- хората трябва да изминат е, много километри, за да отидат до е, службата, която приема молби за издаване на такива визи. Проблемът съществува и в съседство с Сирия, в съседните държави. Знае, че Франция междувременно ни увери, че е, са предприяти мерки за е, облегчаване на този процес, но не мога в момента да е, навлизам в подробности. Имаше и въпроси свързани с това как ще се използват хуманитарните коридори, как хората ще преминават през тях. Хората в момента плащат, плащат на а, трафикантите а, огромни суми, просто за да бъдат а, а, натикани в а, тези товарни кораби, в корабите призрици. Ако Определени е, изисквания не са толкова строги, те просто е, по един законен начин ще си купуват е, билета за самолета и ще се качват на самолета. Така че е, въпросът е много комплексен, много сложен и би трябвало да помислим за това, дали ако премахнем някои бариери, все пак няма да отворим вратата за законно влизане и преценка вече тук на място или ще продължим да поддържаме бариерите. Да, благодаря ви. Благодаря, надявам се, че ситуацията няма да се влуши през следващите седмици. Ние отново ще говорим по тези въпроси, но можем да очакваме всичко. Ние знаем, че има много поводи за тревога, има рискови ситуации. Стефан говори за Тритон, но това все още не е достатъчно. Да, работата на Frontex надхвърля обхвата и мандата на консултативния форум, но при всички положения ние сме в тясно взаимодействие и в диалог, когато става дума за правата на човека, за беженските права. Аз много се надявам, че е, греша, когато казвам, че понякога като че ли има така симптоми за отклонение от тези основни права и когато Стефан говори за а, сериозни нарушения а, на а, основните права а, на човека, би трябвало да се замислим действително много сериозно. Преди а, няколко дни имаше а, една оценка за това, че е, около е, 37 хиляди е, души са е, на път да напуснат е, Либия. Те или вече са напуснали, те е, не всичките са от е, Либия, но е, Либия е така да се каже изходната точка, от която ще тръгнат е, или тръгват. Е, хората бягат от е, е, точки е, и ситуации на конфликти в техните страни. Да, благодаря ви. Е, и е, благодаря ви много за е, отговорите и на вас, госпожо Белестреро, и на вас, господин Кеслер. И не се тревожете за това, че сте били кратки във вашите отговори. Трябва да се съобразяваме и с времето наистина. Um, in our agenda, Next point, the... Следващата точка в дневния ни ред. е отложена. Точка 19. Държавите членки, които отговарят за разглеждането на искания за международно закрило, подадени от непридържани малолетни лица. Политическата декларация, направена от институциите при приемането на е, регламента ДАФНА през юни 2013 година, както и съдебното дело Мея Навърс срещу Вътрешното министерство, както и случая от юни 2014 година, са повод да дадем думата на докладчика Сесилия Викстрам. След това ще говорим с докладчиците в Сянка, останалите колеги и председателството. Сесилия, заповяде. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че все още в залата има колеги, които а, са достатъчно ентусиазирани, за да работят с мен по този доклад. Нека да ви припомня за какво става дума. Ние работихме по темата в предходния мандат, някои от вас участваха, особено Силви Гион. Благодаря и за отличното сътрудничество. Аз бях докладчик по преразглеждането на регламента от Дъблин, който беше прият заедно с другите теми от, общата, от общия пакет за обежището през юни 2013 година. Имаше обаче един една линея от един член, по която не можахме да се договорим. Става дума за член четвърти линея, член 8 линея четвърта, в която се взема решение за това, коя държава е отговорна за разглеждането на мобата на непридържани малолетни лица. В регламент от Дъбли нямаше яснота. Бе казано, че държавата трябва да е по-скоро нази държава, в която малолетното лице е подало своето искане, но не стана ясно дали това трябва да е първото искане или най-скорошното искане. И така това бе разгледано от повечето държави членки. по различни начини. И най-вече е, имаше държави членки, които сметнаха, че непридържавани малолетни лица могат да бъдат прехвърлени обратно към държавите, в които за първи път са влезли в Европейския съюз. Това беше резултата. В, е, послед, в преговорите по преразглеждането на регламента от Дъблин всички частници се е, съгласиха, че това правило трябва да бъде направено много по-ясно, но не стана ясно точно по какъв начин комисията и парламента искаха да настоят да, това да е страната, в която съответното малолетно лице е подало най-последната си декларация с искане за обежище, съвета искаше това да е страната на първото заявление. В този момент имаше и висящо дело в съда по същата тема. И тъй като не можехме да се договорим в преговорите, взехме решение да оставим тази част от текста, така както е формулирана в стария регламент, Дъблин 2, но добавихме а, един, една фраза и тя беше стига това да е в най-добър интерес на малолетното лице. И добавихме една декларация, подписана от Европейската комисия, съвета и Европейския парламент, в която се казваше, че веднага след като Европейския съд вземе решение по въпроса, комисията трябва да се върне към преразглеждането на този елемент от регламента и да се върне с ново предложение за Европейския парламент в което да се отразява решението на съда. И така през юни, преди приемането на регламента от Дъблин и решение, а, излезе решението на съда и то беше напълно в съответствие на комисията на, на позицията на комисията. А именно, а, настояваше се а, е, да се прави всичко възможно да се избягват онези прехвърляния на малолетни лица в други държави, които не са на абсолютно необходими и трябва всъщност решението да се вземе в онази държава, където се намира малолетното лице. Е, реакцията на комисията <clears throat> бе бърза. През юни 2014 година бе предложена промяната и сега ние и съветът трябва да приемем тази промяна възможно най-бързо и без осложнение. Ясно е, че винаги трябва да действаме в най-добър интерес на детето. Това е заявено и в член 22 от Хартата за основните права. Решението на Европейския съд, съд подчертава и а, факта, че непридължените малолетни лица са особено уязвими и за това, като правило, те не следва да бъдат прехвърляни в други държави, а трябва да останат там, където са в момента. Приветствам предложението на комисията а, Подкрепям го изцяло и смятам, че много добре отразява решението на Европейския съд. А, точно това се искаше и от съвместната декларация. Надявам се това решение да може да бъде прието по възможно най-бърза процедура, защото единственото, което трябва да направим е да приведем този член в заключение с решението на съда. И така, Приключих работата по този доклад, който е на разположение на всички вас и подкрепяме решението на комисията изцяло. Става дума с само една единствена алинея от целия регламент. Именно за това не сметнах, че е необходимо да се въвеждат каквито и да било изменения към текста. Изменения няма, само уточнявам някои неща по отношение на преамбюла. И така в своя доклад всъщност е, предлагам текст, който е в пълно съответствие с решението на съда. Тоест, решението да се... Тоест, държавата, в която се намира съответното малолетно лице, да е длъжна да се е, погрижи за него като същевременно всички елементи трябва да се разглеждат случай по случай е, и да се вземе е, първо предвид най... Е, първо предвид интереса на малолетното лице. Има три основни принципа, на които настоява съдът. Първо, най-добре интерес на детето. Второ, да няма а, прехвърляния на малолетни лица, които не са стрикно напълно необходими. И на трето място, за малолетните лица да има бърз достъп до процедура за обежище. За мен е очевидно, че е, сме длъжни да спазим декларацията, която сме подписали заедно с другите европейски институции и да продължим да сме да спазваме решението на съда в най-малките му подробности. Нека да продължим да се грижим добре за най-уязвимите в Европа, именно за децата. Надявам се, че всички вие е, разбирате защо трябва да направим всичко възможно, за да ги защитим. И така. А, ще се радвам да обсъдя с вас проекта доклада. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържите с мен или с моите асистенти, когато и да било по време на процеса. Извинявам се, че бях малко пространна. Благодаря много за този проект от доклад. Роберта Мецала, докладчик Сянка от НП, има думата. Благодаря, госпожа председател. Съгласна съм с основните елементи на предложението на Сесилия. Смятам, че този проект доклад спазва решението на съда и предложението на комисията в него се отразява и основният принцип за това, че онова, което е в най-добър интерес на съответното малолетно лице, трябва да е водещо. Този принцип трябва да е основната ни цел. И ние тук в Европейски парламент трябва ясно да покажем, че когато става дума за деца, компромиси не се правят. интересите на детето трябва да са централни по значение. Децата са уязвими. Изправени са пред много затруднения и имат нужда от нашата закрила. Затова за отговорна трябва да се счита държавата, в която се намира малолетното дете, дете и е важно да се подчертае, че е, не трябва да има прехвърляния между държави членки, които не са изрично необходими. Приветствам тази част от доклада. Същевременно трябва да се каже, че трябва да се прави всичко възможно да няма злоупотреби с нашата система. Трябва да се направи така, че правилата, които приемаме, да не станат предмет на злоупотреба от страна на мрежи, които искат да злоупотребят с системата целенасочено. И така, нека да благодаря на Сесилия. Нейният доклад е отлична основа за работа и се надявам, че ще постигнем желаните резултати. Благодаря. Uh, благодаря, Роберта. Силви Гиом има дума. А euh, du travail qui a été... Благодаря, госпожа председател. Благодаря за това, че е, работим е, така добре в сътрудничество. Благодаря, че е, работим и с такова желание по тази тема. Имаше доста трудни обсъждания между парламента и съвета. Разгледа се регламента от Дъблин. Работихме и по директивата за процедурата и много добре знам колко важна е тази тема и колко чувствителна е тя. Бих искала да кажа, че отлично това, че а, е, нашата позиция е така изготвена от а, е, докладчика, а, е, действително отразява идеално предложението на комисията и решението на съда, защото в крайна сметка трябва да се вземат интерес на, дете, на детето в предвид. Ясно е, че правилата по Дъблин са доста сложни и трябва да се има предвид уязвимостта на малолетните деца и да се подчертае, че трябва да се сложи край на прехвърлянията на малолетни деца, които не са изрично необходими. Разгледах, внима... Разгледах внимателно и предложението за промени в преамбила. Много добро е предложението на докладчика във връзка с предложението на комисията и смятам, че този подход заслужава подкрепа. И в крайна сметка се надявам, че ще можем да продължим добрата работа, успехи за по-нататък. Изглежда ще имаме нужда да сме сплотени и да настоим пред съвета, защото може би има известно нежелание там, но Подкрепям а, позицията на докладчика и един въпрос към комисията. Имате ли представа за онези малолет... за броя на малолетните деца, които са били даблинирани, извинява се ораторката за избора на а, дума, но смята, че това е най-добрия, най-доброто понятие. Благодаря ви много. Thank you very much. And uh, now in the name of Mr. Благодаря. Сега от господин е, Кирков ще говори господин Хала Ахов. Благодаря, госпожо председател. Искам да изразя известни притеснения. Ако молбата за обежище може да бъде подадена във всяка държава членка по избор на кандидата и ако да държавата членка различна от първата държава членка отговаря за обработка на молбата, има опасност да насърчим явлението, което наричаме asylum shopping, е, търсене на най-благоприятно решение е, тази възможност може да насърчи е, незаконно прекарване на малолетни от първата страна на влизане в Европейския съюз до страна с по-благоприятен режим. Е, ако това освен това може да накара първата държава членка да не регистрира по никакъв начин малолетните и непълнолетни лица, което ги прави още по-аюзвими. Така че въпреки добрите намерения, приложението ще допринесе за това неблагоприятно явление с Asylum Shopping и за трафика на малолетни лица, освен към, но и в Европейския съюз съюз, факт, който вече съществува в определени държави членки е, докато всички сме съгласни, че наш приоритет е интереса на малолетните лица, доста трудно е да кажем какво е представлява интереса на тези лица. Благодаря, казва председателката. Малин Бярк има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз също благодаря на Сесилия Викстрем за доклада. Ние също имаме предложения. Няма да се изненадате, ако чуете, че нашата политическа група го е, е за е в подкрепа на е, е, Дъблин. Ние по принцип подкрепяме предложенията, тъй като е, не смятаме, че това прехвърляне по Дъблин е добро решение. Е, все пак има възможност да внесем подобрения. Първо, мислимо е това, което е в интерес на детето да бъде определено като правен термин с международно значение. Би трябвало да се изказваме е, и в този дух. Затова искаме да променим 4а, където е записано в последния ред, освен ако това не е в интерес на детето и да използваме думата дете, а не непълнолетно или малолетно лице. Child на английски, а не майна. Така, изграждаме, правим връзка с международното право, където се говори за доброто на детето. И още нещо от нашата политическа група как ще бъд, получи детето информация в подходящ за възрастта и възможностите му начин. Става дума за това на детето да бъде обяснено да ние да обясним кой е, ще направи анализ е, на интереса на детето е, органите по Дъблин или компетентните органи, отговарящи за правата на детето в различните държави членки. Тук ще внесем предложения за промени в духа на подобряване на грижата за детето, защитата на детето. Е, госпожа Жан Ламп Жан, Жан Ламбер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика е, за работата сега и по-рано по процеса Дъблин. Е, може много да се критикува регламента Дъблин за възможности за прехвърляне, използване или възползване от а, различни процедури. Мисля, че все пак е, мнозина от нас бихме предпочели нещата да се решават от законодателят, а не от съда. Но такива бяха споразуменията до сега. Да се чака решението на съда, за да се намали броя на прехвърляния, особено на малолетни и непълнолетни. Защото хората съвсем основателно се тревожат, че децата са уязвими, но също е, тревожен е начина на, на трансфер на децата. Винаги нещата отиват в погрешна посока не се разглежда случая в първата страна и така нататък. Тоест всички сме заинтересовани да сведем до минимум трудностите и ам, решенията да се вземат бързо и коректно и от една държава членка, която отговаря за случая. Прекрасно съзнавам, че има много аргументи свързани с прехвърлянето, особено на малолетни и непълнолетни лица. Много от тях намират отражение в преговорите по Дъблин 3. Може почти... Добре, е, много, много се говори по въпроса. Сега Съдът разгледа много от тези аргументи на държавите членки относно риска от това, което наричаме туризъм в търсене на благоприятни решения, asylum шопинг, това се взема предвид при постановяване на решението. И ние имаме пред себе си пределно и ясно съдебно решение. Знаете, че аз не съм привърженик на Дъблин 3, но в случая се мисли наистина за интереса на децата, на малолетните и на пълнолетни лица. Така че ще подкрепим ам, докладът. Това решение трябва да сложи край на всички преговори по въпроса. Аз мисля, че съвета ще постъпи много разумно, ако приеме това решение на съда и пристъпи към цялостно преразглеждане на Дъблин регламента. От е НП е, Лаура Ферера. Благодаря, го, е, от е, Европа за свобода и пряка демокрация всъщност, ФДП. А, благодаря и слушах всички аргументи, а също ще се присъединя към похвалите към Сисилия. Благото на децата трябва да е наш приоритет в съответствие с принципите заложени в доклада да се подхожда индивидуално, да се разглеждат възможностите за международна закрила, да не се налага непременно прехвърляне, ако това не е крайно наложително. Мисля, че точно държавата на подаване на заявление за обежище е, е, трябва да е страната, която да а, е, отговаря за въпроса за прехвърлянето, за да се избегне а, е, така нареченото, а, е, така наречения asylum shopping. Искам да кажа още нещо. Става дума за международната закрила все още съществуват различни разпоредби в държавите членки относно приемането на настаняването на децата за времето на разглеждане на молбата, но това е свързано и с опасности и рискове за малолетните и непълнолетни деца. В Италия ставаме свидетели на изчезване, изчезване на децата, третират ги не като хора, е, пристигат 6 или 8 деца, след което е, се забравя, че това са живи хора, които и то хора с особени е, нужни от особена грижа. Те стават жертва на проституция, на насилие, на търговия с човешки органи, така че трябва пределно ясно да кажем кои отговаря за тези деца. Особено като става дума за международната закрила на малолетни лица. А, до тук докладчиците в Сянка. Сега обща дискусия. Госпожа Киниче. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за чудесната работа. Мис, работата ви е наистина, работата, която сте свършили, наистина е чудесно. Прекрасно представихте съдържанието на доклада и всички разбрахме колко е важно да работим, защото благото на детето да е решаващия момент. Става дума за особено чувствителна група лица. Какво ще стане, ако приетото решение не е в интерес на детето? Имам предвид точка 4а. Става дума за дисциплинарни мерки, когато едно дете бъде настанено и се работи с другите държави членки и се прави оценка на това какъв е интереса на, какво е в интерес на детето. Важен въпрос, но остава известна несигурност. Кой относи отговорността? Как трябва да се подходи, за да се оцени какво е в интерес на детето? Мисля, че ако не се възползваме от тази благоприятна възможност, да помислим дали не можем да включим и други аспекти, някои принципи или конкретни процедурни гаранции. Например, решението относно интереса на детето, какво е в интерес на детето, да става по контролиран начин от съответните компетентни органи или съдебни съдилища. Госпожа Вилберг. Благодаря, госпожо председател. Мнозина в Швеция и аз се опасяваме от смягчаване на разпоредбите под Дъблин. Госпожа Викстрем подкрепя текста на комисията, т.е. непридружени малолетни да не бъдат връщани при подаване на молба за обежище. Едновременно с това те могат да подадат молба в държавата, където тя да бъде обработена без оглед дали става дума за първата държава. Т.е. говорим за индивидуална преценка по всеки отделен случай. Швеция приема много ем, непридружени малолетни, идващи в Европа. Това е голям приток на хора. Цифрите от Дания, Норвегия и Белгия сочат, че много от тези лица се представят за по-млади отколкото са, защото очакват по-благоприятно третиране, ако не, нямат 18 години. Наистина съм притеснена от предложението на докладчика. Очаквам при, стрикно придържане към регламента Дъблин, защото това не решава проблемите ни Швеция, но ще попитам Сисилия. Мислите ли, че предишният министр-председател на Швеция, господин Райнфелд, ще допусне масов приток на хора при толкова ненаселени територии? Благодаря, казва председателката. Приключихме дебата на парламентаристите ще помоля представителя на е, Европейската комисия да вземе думата. Благодаря. Е, казвам се Еда, но осъзнавам, че името ми е трудно за произнасяне. Първо, позволете да повторя казано от докладчика госпожа Викстрем става дума за едно специално досие. Предложението на комисията напълно съответства на политическата декларация в края на преговорите по Дъблин през 2013 година, тъй като с законодателите не успяха да се съгласят, да постигнат съгласие по член 8а. Остана съдът да се произнесе и бе при комисията бе приканена да представи нов текст на базата на решението на съда. Ролята на комисията е много особена в тези преговори. Ние не почваме от нула, както обикновено ние говорим като представители на, комис... на съвета и парламента като във връзка с поканата за промяна на член 8 алинея 4 съобразно решението на съда. Второ, е, приветствам проекто доклада на госпожа Викстрем, който подкрепя предложението на комисията. Едновременно с това обаче вие предлагате промяна на точка от преамбюла и включване на нова точка в преамбюла. Ние като комисия на първо четене подкрепяме целите, но Смятаме, че подробностите ще изискват допълнителни дискусии на експертно ниво, за да се гарантира доброто правно решение. И трето, в хода на преговорите в съвета, предстоящия триалог и работа по досието, искам да припомня, колко важно е за, Европейс... важно е за Европейската комисия защитата на непридружените малолетни. Във всички случаи трябва да се гарантира интереса на детето в съответствие с а, решението на съда по случая МА. Е. Е, както за Канчи... комисията ще разгледа и окончателното решение на парламента и на съвета, когато те бъдат готови предстои уточняване на редица технически въпроси преди да се стигне до политически заключения. Подновявам предложението на комисията да подпомогне парламента и съвета напълно по този въпрос. А сега конкретния въпрос на госпожа Гийом относно наличните статистически данни за напридружени малолетни. И разполагам с данни от 2013 година. Общия брой подадени молби за обежище бъдеще, включително об, общия брой е 435 000 общо. 12 640 от малолетни. От тях 10,2% са от лица под 14 години, 21 между 14 и 15 години и 67% от деца на младежи на възраст 16-17 години. Това означава, че 2,9% от всички молби за убежище от 2013 година са от малолетни лица. 2,9%. А иначе не разполагаме с достоверна статистика доколко колко от тези 12640 заявления са разгледани в рамките на регламента Дъблин. Нямаме достоверна статистика по въпроса. Положението в държавите членки след решението на съда е много различно. Някои държави членки са преустановили прехвърлянето, други са изпра... връщали само онези малолетни лица, които са получили отказ на първа инстанция. Това показва колко е важно според нас да се постигне единно европейско становище по този въпрос, за да намерим общо приемливо и приложимо решение. И още нещо. В интерес на детето, за да няма недоразумение. Интереса на детето винаги трябва да се определя за всеки конкретен случай на национално ниво и след това ще бъде обект на по-нататъчно разглеждане от националните съдилища. Това е на конкретните въпроси. И накрая позволете да подчертая, че комисията се надява, че ще се постигне компромис между законодателите в съответствие с решението на съда и ще отговори на политическите ангажименти на трите институции в контекста на е, преразглеждането на Дъблин 3. Надяваме се това скоро да стане факт и ще участваме активно. Благодаря. Репрезентатив в Латвиан президенци. Благодаря. Е, ще дадем думата и на председателството на съвета. Е, благодаря ви, е, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. Е, благодаря ви, е, е, че имам възможност да представя работата в рамките на съвета. Ние продължаваме действията на италианското председателство. Свързихме се с много държавите членки, за да формираме позицията на съвета. Ще продължим да информираме парламента за всички стъпки, които предприемаме и за напредъка в преговорите в рамките на нашия мандат. Благодаря ви. Благодаря и на вас. А сега нека да а, дам думата на Сесилия Викстрам, която ще резюмира а, дискусията ни. Благодаря ви. Благодаря на докладчиците в Сянка за а, сътрудничеството и за всичко това, което е, е, те представиха като свои становища е, във връзка с темата за малолетните, непълнолетните лица. В крайна сметка се жени са докладчиците в сянка, не зная дали това е случайно. Бих е, задала въпрос на колегата, който а, е, говори за а, е, м, трафика, за не, нелегалното преминаване в територията на а, държавите членки. Да, а, кажете ми в крайна сметка за това ли става дума? Не. А, не става дума за това, че има хора, които се опитват да а, извлекат печалба за себе си от съдбата на тези деца. Но а, всъщност а, темата е друга. Става дума за това. А, трябва ли да позволим а, на а, държавите членки да прехвърлят детето а, от една държава в друга? Това в интерес на детето ли е? Ние се опитваме да хармонизираме правилата и да ограничим обхвата на свободното альтернативно тълкуване на тези правила – на госпожа Уинберга. Аз ще отговаря на шведски. Наистина е, трябва да отбележа това, че е, поставяте тези въпроси. Да, добре, вие поставяте под въпрос цялата система, вие поставяте под въпрос и парламента, и комисията, и съвета, но да поставите под въпрос едно решение на съда на Европейския съюз, което е абсолютно еднозначно, ясно, категорично, това вече е, е действително е, извън е, границите на моите очаквания как изобщо дръзвате е, да е, направите нещо подобно. Е, на комисията бих искала също да отговаря. Аз много ценя сътрудничеството с комисията. Благодаря за помощта, за това, че взимате при сърце е, защитата на е, децата, интереса на децата и за това, че е, се придържате е, към е, решението на съда. Е, действително, решението на съда е формулирано така, че е, не позволява просто е, свободно тълкуване и альтернативни тълкования. А на съвета просто мога е, да пожелая. е, успех в неговите действия и аз се надявам, че той ще направи всичко, което е по силите му, за да е, е, направим необходимите промени. Е, благодаря. На госпожа Уинберг ще дам думата още веднъж. Като член на парламента аз имам право да поставям въпроси и да поставям под въпрос както институции, така и решения. 13 хиляди малолетни и непълнолетни има в Швеция, казвате вие изобщо. Да, само за миналата година това са 7 хиляди. Дори не сме провеждали никакви тестове, никакви проверки. Знаете ли тези цифри? Наясно ли сте с фактите? А, това наистина е, е коментар, който е, нищо не е, доказва и нищо не променя. Има е, една група от хора, е, които е, е, са пристигнали вече в Европа по едни определени причини. Е, ние не можем да ги е, тормозим и е, да ограничаваме е, абсолютно техните права когато има едно решение на Съда на Европейския съд, ние би трябвало да сме едини и хармони... да хармонизираме действията си. И така, скъпи колеги, следващата част, следващата точка от наш нашия дневен ред е свързана с преговорите за трансатлантическо търговско инвестиционно партньорство ТИТИП. Бих искала да ви информирам, че има прието решение на комисията Либе да се приеме доклада на е, комисията Инта на 6-7 май 2015 година, като ние сме поискали, съгласно член 54 е, от правилата е, за работа на парламента, да бъдем асоциирани към Инта. Все още нямаме е, решение по този въпрос на председателския съвет. На 5 феврари е внесено нашето искане за асоцииране. Съжалявам, че прекъсвам, но трябва да помоля е, участниците е, в заседанието, които не желаят е, да е, участват в по-нататъчната ни работа, да спрат с разговорите или да ги проведат извън залата. Много моля за тишина и спокойствие в залата. Okay. I would like to inform the members. И така, Бих искала да информирам членовете на комисията, че е, комисията ЛИБ е поискала е, да бъде асоциирана е, съгласно член 54 от вътрешния правилник на парламента към комисията Инта. Председателския съвет е, ще вземе решението на 5 февруари. И така, е, давам думата на нашия докладчик, господин Албрехт. Господин Албрехт, моля. Благодаря, госпожо председател. Знае, че е, наближава краят на нашето заседание. Времето ни е, е, не е много, но все пак става дума за една много важна тема ние продължаваме работата по е, доклада за е, хода на преговорите е, по ТИТИП с САЩ. Става дума за доклад на комисията Инта, както вие обявихте. Много важен е този доклад. Така че всяка отделна част, всеки елемент от работата ни е изключително важен. Редица комисии в парламента ще дадат становище по ТИТИП. Много важно е и комисията Либе да изготви становище, тъй като това е комисията, която отговаря за основните права, за гражданските свободи, за новата среда, за граждански свободи, за правосъдие, вътрешни работи. Е изключително важно да се вземе предвид нашето становище. Ние очакваме от институциите да гарантирате на максимално високо равнище на защита на личната сфера и на правата на ли... правото на защита на личните данни за европейските граждани. но в член 14 от ГАЦ се е, съдържат определени е, текстове, които ни тревожат. В никакъв случай не би трябвало да се приема, че това представлява пречка за търговията и да се интерпретира по този начин. Ние държим нашите стандарти във връзка с защитата на личните данни да бъдат гарантирани формулировките, е, които сме включили в резолюцията си от 12 март 2014 е, година във връзка с е, наблюдението на, или подслушването на телефонни разговори или проследяването на интернет кореспонденция на наши граждани от Националната агенция за сигурност на САЩ тази формулировка всъщност би трябвало да се има предвид при преговорите. Това е, естествено трябва да се включи като е, един рисков елемент е, в хода на преговорите. На основата на документите които не са предоставени на членовете на Европейския парламент, но които съществуват можем да кажем, че САЩ смята да включи обмена на данни и във връзка с електронната търговия в споразумението ТИТИП. В мандата на съвета е, това също е част от е, е, така, главите, по които ще се преговаря. Ние в момента всъщност продължаваме преговорите с САЩ, най-вече по отношение на адекватността на защита на личните данни и особено във връзка с електронния обмен не бива тези въпроси да се включват в ТТИП. Когато става дума за трансфера на, на данни на е, е, трети лица, е, тогава трябва да се съобразяваме с решенията на съда. Имам предвид най-вече ключовото решение във връзка с Google Испания. Много важно е да се има предвид а, а, правораздавателната система, съдебната практика на нашите съдилища и то обичайния ните съдилища, така че би трябвало да се включи и обичайната подсъдност като част от е, е клаузите, които ще влязат в е, рамките на това споразумение. Е, защото именно те отговарят всъщност за правните спорове по, права на, по основни права и граждански свободи. Аз вярвам, че преговорите би трябвало да се водят в условия на по-голяма прозрачност. Има е, редица документи, които не са непременно е, поверителни в рамките на едни преговори. Те биха могли да бъдат публикувани и това въжи най-вече за резултата от преговорите. Е, при всички положения те трябва да е, станат достояние на членовете на парламента, защото е, това са принципите на парламентарната демокрация. Опитвам се да бъда кратък и прецизен в формулировките, защото има ограничения за становищата, но при всички положения очаквам с интерес становищата на докладчиците в сянка, на колегите от различните политически групи, които ще обсъждаме след това е, на малко по-късен етап. Госпожо Габриел, а вие сте докладчик в сянка на НП, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Нека първо да благодаря на докладчика за свършената работа. Има а, пет основни елемента в текста, които за мен са особено важни първо нека да изразя съгласието си с докладчика е, за огромното значение на прозрачността. Това е един важен елемент, важен за всички нас и за това е важно да постигнем един добре уравновесен текст. След това, е, по защитата на данните. Важно е в, този, в това споразумение да има силни гаранции за защитата на правото на личен живот и по никакъв начин да не е, застрашава приложението на съществуващото право в областта на защитата на личните данни. Е, е, възможно е дори тази тема да се изключи от преговорите. Въпросът е какво ще се случи. На, основ... на допълнителните въпроси има някои отговори вече, а именно, но, но все пак по електронната търговия говорите за включване на глава в тази връзка, такава глава по-настоящем няма. На трето място механизма EISDS, механизма за разрешаване на спорове между дружества и държави. Много важна е тази тема и трябва да се спомене макар и накратко. Това е механизъм, който не е нов. Той съществува в споразумението на Съединените щати с 9 държави членки преди тяхното присъединяване. Има такъв договор и с Германия. Така че принципно ние смятаме, че е допустимо да има такъв механизъм, за да има равнопоставено третиране на инвеститорите, но същевременно трябва много внимателно да се прилага този елемент, а именно да няма злопотреби, да има пълна прозрачност на системата, т.е. всички инвеститори да имат достъп, включително малките и средни предприятия, и арбитрите да бъдат оценявани по тяхната компетентност. На четвърто място в текстовете, които са предложени, има и елемент свързан с услугите а, и търговията с услуги. Можете ли да уточните за какво точно става да има мотив Б и точка 2 и 4 са елементите, които а, засягат темата. И накрая един коментар, който е по-скоро политически, а не правен. Става дума за възможността този договор да създаде условия за облегчаване на визовите режими, да кажем, между Съединените щати и България. Защото по подобен начин се облегчиха визите а, между Чехия и Канада, когато се договаряше споразумението с Канада. И така, добре е да се възползваме от тази политическа възможност да включим темата в дневния ред за обсъждане. Благодаря много и очаквам да работим добре с колегите. Благодаря. Thank you, Chair, and uh, I also start uh, with thanking Jan for this work. Благодаря, госпожо председател. Нека да благодаря на Ян за свършената работа. Най-важните неща вече се намират в доклада, но все пак има неща, които е добре да се доуточнят. Първо, много е важно да подчертаем, че разбираме, че е взаимани интереси на двете страни – това споразумение да бъде договорено по такъв начин, че да е добро и за развитието на економиката, за економически растеж, за заетостта и да не нарушава стандартите при защитата на правата на човека. И по-конкретно. Шеста точка. Нашата политическа група със сигурност би искала тази точка да бъде формулирана малко по-силно. Някак се излучи твърде любезна в този си вид. След това, в точка втора, когато говорим за условията и за масовото следене, нека да бъдем малко по-конкретни, да посочим проекта документите, включително директивата, а, защото ако не се споменат тези документи, нещата са неясни. А, същевременно, а, като погледнем в доклада, става ясно, че има грешници от двете страни на океана, така че а, масовото следене е проблем, който няма как да искаме да се изкорени изцяло преди да приключи договарянето по тема, по, този, по това споразумение. А, сега, що се отнася до прехвърлянето на данни, ако искаме да включим изобщо темата, трябва да видим точно как се дефинира прехвърлянето на данни – какво се казва в нашите директиви и регламенти по въпроса, защото там се използва малко по-различен език. Пета точка. И тя може да се формулира малко по-ясно. Мисля, че е твърде мека. Може би е добре да сме малко по-директни, да настоим на това, което искаме. Съгласна съм с казаното от НП за шеста точка, а именно за механизъм за разрешаване на спорове между инвеститори и държави. А, ако има начин е, този механизъм да се прилага с спазване на всички останали условия, добре, но може би всъщност не е нашата работа да се занимаваме с економическата страна на евентуалните последици, а с а, въпросите свързани с демокрацията. И така, а, това са моите коментари. А, като цяло документът съдържа важните елементи. Ние искаме да се защитят правата на човека, да се защити правото на личен живот, но същевременно искаме и преговорите да доведат до успешен край. Благодаря. Не виждам други докладчици в сянка. Госпожо Гомеш, Вие във вид на докладчик сянка ли искате да се изкажете? Не. В такъв случай заповядайте вие първо. Благодаря, госпожо председател. Първо изказвам благодарност за представеното становище. Е, тук там бих могъл да критикувам някои моменти. Ако започна с съображение А от преамбюла, в последната страна се означава, трябва да се отчита неограничено. Защитата на личните данни е много важен, важно право, но трябва да се разглежда в съотношение с други основни права, така че само по себе си няма примат над другите основни права. Така че не можем да запишем е, в неограничена степен. Под точка Б. Трябва да кажа, че според мен няма обмен на данни, е, който да се урежда чрез ТИТИП. Мандатът като такъв не предвижда пренос на данни в този смисъл. Под точка С Нека накратко да кажа, че не става е, дума само за американските е, американската страна. Това не е пожелание на американската страна и ние сме се съгласили с е, записаното тук за електронната търговия. И се питам кой е, е компетентен в този случай в електронната търговия, ако не говорим за основни права в този смисъл. Точка първа. Не ми е ясно защо трябва да влезе клауза за правата на човека. Те правата на човека така и така задължително се спазват тук. Освен това не, не се споразумяваме с Китай. И трето става дума за търговско споразумение, поради което на мен това ми се струва излишно. Точка 2. Бих казал, че това е по-скоро съображение от преамбюла, отколкото друг текст. Не е ли по-добре да влезе в преамбюла? Точка трета, предвид хоризонталната клауза, тя не се отнася за данни, а за търговията. Според мен тук препратката е погрешна и няма място тук. Точка четвърта. Знам, че това е вечно е, ябълката на раздора, какво е задължително, какво е излишно, но да се цитира Тиса в този случай, е, няма нищо общо с търговското споразумение. Тук работим върху ТИТИП, а не върху други споразумения извън тази рамка. Точка пета. Според мен също е задължителна, но бих е, попитал колегата Ян Филип Албрехт. Е, говори се за локализация на съоръжения за обработка на данни или системи за обработка на данни. Не го намерих в текста това. Никъде в текстовете. Може би да ни обясните какво имате предвид, за да мога да разбера точка 6. Колежката преди мен вече го спомена. Първо аз съм докладчик в комисията Юри. Е, не знае дали това е в правомощията на Либе, е, когато става дума за държавни, междудържавни спорове. И освен това, основни права, които да уреждаме в търговско споразумение. Не му е тук мястото. Говорим за нещо фундаментално, което присъства така или иначе. А, е, това последно заключение достъп е, до правосъдие и отражението върху е, демократичните принципи тук говорим за пропуски на дадена фирма поради, или засегнати права на фирма поради неправилно действие на държавата. Точка 6. Предлагам да се заличи. Точка 7 тук говорим за мандата за преговори, но споменаването на всички страни, достъп до всички, до съответни документи на всички партии. Американските колеги е, които преговарят, едва ли ще се съгласят с това. Не можем да го искаме от тях струва ми се, че да кажем всички страни не е уместно. Не можем да принудим американците пряко волята им да ни предоставят документите. Може би тук трябва да внесем известна корекция. Благодаря. Thank you very much, Ms. Gomes. Благодаря много, госпожо Гомеш. Uh, uh, uh, благодаря много за думата, благодаря за този текст. Той съдържа важни елементи. Може би има неща, които трябва да се преформулират след известно обсъждане, но мисля, че, както колегата Фос каза, трябва да видим кой изобщо е предложил да се включи електронната търговия. Но тъй или иначе, когато говорим за днешните времена, е логично, че едно споразумение за международна търговия трябва да включва и електронната търговия, но трябва да има добро регулиране и защитата на данните, която е много важна за електронната търговия, да бъде гарантирана. Що се отнася до клаузата за правата на човека, те винаги присъстват в в споразуменията за, за търговия. Защо да нямаме такава, такава клауза тук? Защо са Съединените щати да нямаме такава клауза? Те са важен партньор в областта на правата на човека. Също времено и те е, имат своите грехове, но като цяло историята на Съединените щати е такава, че там винаги е имало е, усилия да се е, защитават правата на човека. Защо да не включваме такава клас? По точка втора, мисля, че е добре да се намери по-подходяща формулировка. Не знам а, дали изобщо си струва да се споменава тази декларация, която може дори да не струва колкото хартията, на която е напечатана, но Изобщо тази тема, така както формулирана, не отразява действителността. Basic safeguards when it comes to transfer of data to third countries. Що се отнася до прехвърлянето на данни към трети страни, мисля, че е, защитата на инвеститорите е, е много важна в политическия дебат тук в Европа. What is important is that we do not accept abandonment of ordinary of courts of state courts. There could be ISDS, but state courts cannot be abandoned. Това, което е най-важното тук, е, че не можем да оставим на страна държавните съдилища, когато става дума за тази важна тема. Да не говорим, че говорим за подобряване на стандартите в глобален план. Има още нещо, което липсва тук, както и липсва от е, е документа на господин Ланге от Комисията по търговия, защото той е в нашите правомощия има дума, става дума за устойчивото развитие и за закрилата, както и Организацията по труда, но тук трябва да се споменат и конвенциите на ОИСР, които са правно задължителни за нас и за Съединените щати, като борбата срещу корупцията и изпирането на пари и данъчното укриване и избягване. Това са области, в които има какво да научим от Съединените щати. Включително и що се отнася до контрола за цена на правителствата в, е, на парламентите за борбата срещу данъчните злопотреби. Защото в Съединените щати Конгресът е, изобщо не се колебае, когато трябва да постави на кръстосен разпит а, дружества, които са нарушили данъчното законодателство. Това е много важен елемент и трябва да участва в договора. Благодаря. Благодаря, госпожо Гомеш. Сега ще чуем изказването на комисията. Благодаря, ще бъда съвсем кратък. Казвам се Хедър Хубен, заместник преговарящ по преговорите по споразумението с Съединените щати. Благодаря много за всички коментари. Ще ви дам малко повече информация, която може да ви е полезна, когато работите по крайния вариант на текста. Що се отнася до прозрачността и до инвестициите, искам да кажа следното. По прозрачността от три седмици насам на уебсайта на Генерална дирекция търговия са налични всички текстове, по които Европейската комисия преговаря, които не са свързани с достъпа до пазара. Това, всички хоризонтални текстове във всички области са разположение за всички. Разбира се, достъпа до пазара, това е в крайна сметка е, елемента, по който се пазарим с, а, е, тези, в тези преговори, така че а, е, той няма как да се представи на обществеността. А, ясно е, че и от двете страни ще трябва да се вземат някои трудни решения, за да може да се постигне достатъчно балансиран резултат. Тъй или иначе има голяма прозрачност и във всеки един от тези текст, към всеки един от тези текстове има и списък факти който може да ви помогне да, от, да разберете текста, защото формулировките са доста суховати и е, е добре да се разяснят. Сега, е, що се отнася консолидираните текстове също са публикувани. Те са на разположение на комисията и и в тази връзка Инта и както могат да потвърдят и колегите ви от тази комисия, има максимална прозрачност и желание от страна на комисията да сподели максимална информация. Аз работя с екип от 15 души и винаги сме готови да ви предоставим допълнителни технически подробности, които може да ви интересуват, по която и да било свързана с преговорите тема. Даваме си сметка, че преговорите са предмет на доста спорове и си даваме сметка, че трябва да убедим вас в ползата от тези преговори и чрез вас да убедим и европейската общественост като цяло. Що се отнася до инвестициите? Искам да подчертая, че има доклад от 150 страници от комисаря, доста а, пълен от а, правна гледна точка, който уточнява всички различни а, правни възможности, а, неща, които спомена и госпожа Гомеш. А, голяма част от а, тези неща са включени в доклада. Оттам нататък ще се вземе и политически избор и заедно с парламента и държавите членки искаме да работим с участниците и заинтересованите страни, за да може до края на тази пролет да излезем с една обща позиция. Това трябва да е свързано и с а, работата с Европейски парламент като цяло и с отделни депутати, е, за да можем да се върнем към Съединените щати в тези преговори. По-настоящем сме казали, че всичко, което е свързано с споровете с инвеститори, между инвеститори и държави, е, се блокира, докато не се постигне обща европейска позиция. И така очакваме тази позиция да се разработи. Докладът е изключително фактологичен и той а, дава възможност да се вземе решение в сътрудничество между парламента, съвета, комисията и нейния председател преговорите с а, нашите американски партньори винаги сме казвали, че а, когато а, преговаряме по тези теми на търговията, ние не предоговаряме правото на лична свобода и на личен живот. Настоява се на подход а, тип Safe Harbor, има и рамково споразумение, всичко това е извън преговорите за търговията, единственото, което ние засягаме, е, е елемента свързан с търговията, т.е. отварянето на границите за потока от данни. Всички останали елементи се предоговарят извън този договор, е, особено си, свързани с личната информация и правото на личен живот. Така че с това искам да ви успокоя, че нашите преговори не засягат този елемент, но а, ако има технически подробности, от които се интересувате, ще ви ги предоставим. Благодаря. Благодаря много. Господин Албрехт, след е, изказаните мнения, ще вземете ли дума? Благодаря на всички колеги направили изказвания по проекта. Преди всичко нека кажа, че най-важното след чутото от комисията е да сме наясно, е, че ние не сме част от преговорите, не сме страна по преговорите. Преговарят Европейската комисия и Американската администрация. По този въпрос вярвам всички да сме наясно. Е, е, ние ще трябва да дадем съгласието си в края на процедурата, така че е много важно да се знаем. Ние не се нуждаем да знаем какво точно става в момента по преговорите, но за нас е важно в каква посока върват преговорите и какво можем да приемем ние накрая. Споразуменията не са природно явление, което става защото става, е, преговорите търпят развитие и е много важно парламента да очертае пътя, по който да се движи Европейската комисия при преговорите. И една част от, е зададен от самото начало и от е, съвета и от парламента. И трябва да повторим, че не бива да има нарушения на разпоредбите на предвижданото споразумение в по отношение на защитането на частната сфера, поверителността и личните данни. Заявяваме го пределно ясно, защото чуваме тук от комисията, ние не говорим за защита на личните данни, а за потоци данни. За един юрист е я, пределно ясно, че това е противоречие, така че не можем да говорим по-отделно за тези неща. Това са две страни на, е, на същия модел. Става, медал става дума за лични данни, не говорим за други, да, другите видове данни. С тях можете да боравите както искате, но когато говорим за лични данни, ние трябва трябва да прилагаме европейските разпоредби. Имаме решение на съвета, имаме решение на парламента и те трябва да бъдат отразени в проекта на споразумението. А ако не постигнем това, за нищо не ни служи и настоящото становище. Обеден съм. Говорим за основни права. Напълно съм съгласен с казаното от господин Фос относно включването на различните основни права, защото точка първа от преамбюла се отнася само за член 16. Напълно съм съгласен за, защото ние трябва да не губим общата картина на общите права. права. Но е, първичното законодателство на Европейския съюз трябва да се зачитат при преговорите. Мисля, че никой от нас не го оспорва. Е, в противен случай това законодателство губи смисъла си, така че това ясно трябва да се каже. Следващите въпроси, тъй като имаше напълно основателен въпрос от страна госпожа Габриел е, докъде, как върви дебатът. Съгласен съм, че има изтичане на документи е, за предложение на американската страна да се говори за трансфери на лични данни. Трябва да сме наясно по този въпрос. Ние, разбира се, можем да кажем, докато това не е публикувано, обнародвано, добре, но трябва да сме наясно за тази ситуация. Е хубаво е, от напред парламентът да ясно да заяви, че правилата за защита на личните данни, заложени в европейското законодателство, особено за предаване на лични данни на трети страни, това право трябва да се поддържа и да се следи то да не бъде нарушавано. Разбирам казаното относно наблюдението и приятата резолюция. Мисля, че това е е, въпрос, който трябва да обсъдим. Ще Отбелязах си и предложението на господин Стин за споразумението Шапка и предвидените разпоредби. Може би там можем да решим въпроса. Разумна идея. Мисля също така, че идеята на госпожа Габриел да се включат разпоредби за взаимно признаване на визии също трябва да влезе тук. Напълно съм съгласен. Да, това е от нашите правомощия. Съгласен съм също така, че могат, може да се каже много повече за ЕСДС, специално за демокрацията и върховенството на закона. По въпроса за правомощията помолихме да бъде извършено проучване, в комитета по правните, комисия по правните въпроси. Значи тук имаме споделени правомощия Юри и Либе. И така, че мисля, че лесно можем да поставим и интересуващите ни въпроси в това предложение. Така че заповядайте, нека да коригираме текста в, по смисъла, който харесваме. Останалите въпроси са наистина напълно разумни. Мисля също така, че предложението на Анна Гомеш че не са споменати международ, правилата на Международната организация по труда и така нататък трябва да се вземат предвид и за да отговоря на въпроса за локализацията, мисля, е, бе поставен на два пъти локализиране на данните. Това е въпрос, който засяга много деликатен момент, защото въпроса за локализацията на данните, дали използвате център за обработка на данни в САЩ, е, е, и, и прилагате, предлагате услуги на европейския пазар. Е, тук възниква въпроса, по чия юрисдикция става обработката на личните данни. Така че връзката между юрисдикцията и това свързана с реформата на защитите, защита на личните данни и местоположението на пазарите предполага да, да настояваме на това, да се за електронната търговия. Мисля, че Европа Европейската комисия дори не е предлагала такава глава. Единствено делегацията на САЩ е предложила. Е, трябва да изясните въпроси, Доколкото на мен ми е известно, има предложение на САЩ. Е, така че трябва да говорим за това. Разбира се, ако говорим за правомощия, ясно бих заявил, че електронната търговия няма нищо общо с основните права, но всъщност не е така. И говорим за основните права по отношение на защитата на личните данни. А, говорим ли за електронна търговия, трябва да говорим за правилата за защита на личните данни, но не бива да се разпростираме много. Аз също се опитах да бъда много конкретен. Е, основният момент е параграф 3. Това е най-важният текст и мисля, че разпоредбите за прилагане за, за, за правилата за личните данни е, са много важни. И в заключение това е наистина важно но както каза в началото, с интерес ще изслушам предложения и се надявам, че можем бързо да постигнем съгласие по това становище, за да може е, интеркомитета да го разгледа. Да, така че изменение до 29 януари, за да можем заедно с докладчиците в Сянка да ги разгледаме през февруари. Благодаря на всички за търпението и участието. Да, аз също ще повторя, че 29 е януари, 12 часа е крайния срок за внасяне на изменения. И така, Преминаваме към следващата тема. Както знаете, през юли миналата година комисията представи предложение за изграждането на Европейска прокуратура ЕПО. Предложението е прието от държавите членки в съвета е, няма е, процедура за е, съвместно взимане на решения, а се предвижда процедура за съгласие, на съгласие. Господин Яколино е нашият докладчик от страна на Европейския парламент на основата на член 83, линия 3 от правилата за дейността на парламента. Съветът е, е, е, и комисията в работните си групи всъщност работят по конкретните текстове, но са се ангажирали да информират за всяко актуално е, изменение в е, текста и за хода на преговорите е, в съвета е, Европейския парламент. Е, е комисията е, Либе на 20 ноември 2014 година реши, че е хубаво да, е, след като изслуша информацията от страна на съвета и на комисията, че, е, да е, избере докладчик, който да подготви един предварителен доклад. Е, съгласно член 99, алинея 3 от правилника за вътрешния ред на парламента. И така, госпожа Маковей вече е представила поради кратките срокове само на английски своя доклад. Тя има думата, сега ще ни информира за него. Благодаря, госпожо председател. Аз съм подготвила първоначалния вариант на този доклад. Е, на 2 е, февруари е, ще трябва да се внесат като крайен срок изменения. След това ще трябва да предвидим първо бързо дата за гласуване, защото още през март в крайна сметка ние ще трябва да се произнесем в този случай съветът на практика решава, а Европейския парламент е единствено се съгласява или не се съгласява. Това е процедура на съгласие. Така че е, по тази причина именно е, нашата комисия реши, че трябва да се изготви един предварителен доклад. Докъде сме стигнали с Европейската прокуратура? 2 милиарда евро се губят 3 е, милиарда евро. Е, на практика са загубите от е, измами, съгласно данните на комисията. През 2006-2013 година ОЛАФ е провел редица разследвания във връзка с измама срещу с финансови средства на Европейския съюз. Издадени са редица препоръки във връзка с разследванията на ОЛАФ. Това са насоки и препоръки за държавите членки. Но през 2013 година са всъщност основните е, препоръки е, за съдебните органи в държавите членки и е, е, след това има отново едни по-строги препоръки е, към държавите членки, но е едва около 31% изпълнението на тези препоръки за сега. Е, ОЛАФ е, работи съвместно и с националните органи. Е, в е, държавите членки и разследващите органи и съдебните органи работят добре, но ние все още сме далеч от желания процент на разкриваемост в Германия и Нидерландия на практика правоохранителните и правозащитните органи се справят добре. Но в другите държави като че ли нямаме такава разкриваемост и такава успеваемост. Става дума за бюджетни средства, бюджетни средства на Европейския съюз. И На практика е, трябва да е, стане ясно на всеки един, който работи в системите в държавите членки, както и на всички граждани, че когато е, не си вършим работата на национално равнище при разследването на измамите, на практика ограбваме други го, защото парите са от европейския бюджет. Това са европейски средства. И така, от е, самото начало до края се предполага, че Европейската прокуратура ще поема е, делата, разследванията, е, за разлика от разследването на ОЛАФ и за това е предвидена една определена структура, една определена организация. Аз мятам, че трябва да има единна европейска прокуратура, която да бъде е, силна, е, да няма иерархична структура, това е предложението на комисията, да има колегиална структура, това би означавало 25 европейски прокурори, по един от всяка страна е, член. Дания всъщност вече е обявила, че няма да се присъедини към регламента. Така че това ще бъдат главните европейски прокурори. Ще имаме 25 от всяка държава, член по един и един главен прокурор на Европейската прокуратура, общо 26. Държавите членки ще имат възможност да изпратят, да номинират трима кандидати и след това ще има процедура за подбор на най-подходящия кандидат. А, а, трябва да, след което ще се е, проведе и избор на е, основния, е, на главния прокурор на Европейската прокуратура. По същия, като се предвижда и съдиите в Люксембург да участват по една определена схема в избора на главния европейски прокурор. Казахме колегиална структура, т.е. ще има а, а, различни камери, 3, 4, 5 а, камери, в които ще бъдат разпределяни тези 25 прокурора. На тях ще им се разпределят съответно и производствата. Много важно е това, че трябва да има ясно разграничаване между дейността на, ЕПО, на Apple и на националните органи. Когато да кажем дадена структура не е компетентна, не е, няма правомощия по дадено дело, тогава се започва едно една обиколка. Питаш този, питаш онзи и така нататък. Особено когато става дума за трансгранични случаи. Но а, а, трябва да имаме предвид и директивата ПИФ. Тя а, също е от а, значение, защото а, всъщност а, директивата ПИФ а, предвижда подобни а, съвместни действия, но а, когато става дума за по-големи е, е, обеми, е, за определени суми над прага. Има централен офис, с, в който ще работят тези 25 плюс 1 прокурори. А, а същевременно ще има, освен тези а, а, 25 плюс 1, които ще работят в а, е, основния централния офис, европейски делегирани прокурори. Те а, е, ще а, е, получават, ще работят независимо, ще се ползват от независимост при разследванията, но на тях ще могат да им се дават указания при строго определени случаи. Е, разследващи е, мерки от типа на е, следствени мерки, от типа на претърсване, обиск и така нататък. Ако се провеждат в Италия, ще трябва да са съобразени с разпоредбите на националното законодателство в Италия. Ако става дума за задържане, СРС-та, е, претърсване и така нататък, е, обиск е, в Германия, съответно въжат разпоредбите в германското законодателство по тези въпроси. Това е един основен момент от моя гледна точка. Ще има възможност за обжалване, т.е. винаги може да се пристъпи към съдебен контрол. Ако става дума за жалба срещу определени и следствени действия в Германия, тогава компетентен е германския съд и съответно въжат германските закони. Много важни са и въпросите, свързани с правните съветници, правните защитници, е, е, адвокати на е, непълнолетни, малолетни лица, на лица с увреждания и така нататък. Това са изключително важни въпроси. Юроджаст. Не виждам някакви особени проблеми и пречки, тъй като Ирожест продължава да подпомага контактите между правоохранителните и правозащитните органи, но не извършва разследвания. Ето, оказва се обаче, че единствено сътрудничеството по тази линия не е достатъчно. И така, благодаря ви. Е, това са основните елементи. Е, давам думата на госпожа Калфман, която е докладчик в Сянка. Благодаря. Е, благодаря много сърдечно на докладчика. Решението за Изготвянето на един предварителен доклад е, от гледна точка на сроковете и на политическата е, то значение на темата е, е добро решение. Ние бихме искали съвсем ясно да формулираме нашите виждания и очаквания, така че съвета да ги чуе и да ги прочете. Изключително важно естествено разследванията на европейско равнище да протичат по една стройна, добра система и също времено да не се забравят и правата на обвиняемите. Благодаря на нашия докладчик. Добре са е, подчертани останалите моменти от гледна точка на моята политическа група. Е много важно решението на съвета да бъде прецизирано. Ще внеса някои изменения от името на моята политическа група, най-вече във връзка с компетенциите, с правомощията. Необходими са съвсем ясни критерии за разграничаване на тези компетенции. Кога, в кои случаи компетентна е Европейската прокуратура, в кои случаи са компетентни националните съдилища или националните прокуратури. Ако си спомните в член 15 е, е, бяхме подчертали, че е изключително важно да не се забравя с основните права, а те са залегнали в Европейската харта. С очудване е, е, установявам, че в предложението се предвижда е, европейските прокурори да работят, така да се каже, на частично работно време, когато разследват в рамките на Европейската прокуратура. Това в никакъв случай не бива да се допуска. И накрая процесуалните права. Нещо, което много-много ни вълнува. Необходими са ни съвсем точни текстове във връзка с процесуалните права на обвиняемите. Благодаря ви. Благодаря много, господин Мичел. Казва председателка господин Мишел. Всъщност се има предвид. Благодаря. Поздравления Госпожа Маковей, отлична работа. Ще говорим, разбира се, за подробностите за структурата на прокуратурата. Съветът има голямо нежелание да направи по тремата и ще е доста трудно да се върнем към предложение, което по своя характер е пирамидално и федералистко, т.е. предложението на комисията, независимо от подкрепата на Европейския парламент. Ако искаме да постигнем ефективност, трябва да се ограничи максимално междуправителствения подход. Докладчикът е, предлага нещо, което е, мисля, че трябва да се ограничи още повече ролята на европейския прокурор е, да се ограничи, но да се увеличи неговата независимост. Напълно съм съгласна, що се отнася до процеса на назначение. Европейския парламент не би било нормално да не участва в този процес. Тук се засяга и на, като цяло независимостта на номинираните лица, защото тук става дума за а, преговори за разпределението на правомощията между националните прокуратури, Европейския прокурор и мисля, че не е допустимо Европейската прокуратура да има крайната дума при положение, че тя е непостоянна. Независимостта трябва да се съпътства и с ясни уточнения за сътрудничеството между прокурора и държавите членки, участващи в прокуратурата, както и не членките на Европейския съюз, както и отношенията между прокуратурата, Евроюст, ОЛАФ и Европол, тъй като тук става дума за възможности и за а, столкновение. отлична работа, колега. Господин Албрехт, благодаря. Благодаря за този доклад. Благодаря, госпожа Маковей и ние подкрепяме предложението за Европейска прокуратура и един междинен доклад по темата е съвсем разумно начинание. Също така е важно да се вземат предвид някои основни принципи, които парламента вече е очертал. И тук искам да спомена казаното от госпожа Кауфман. Процедурните права трябва да са много ясно оточнени, особено когато говорим за автоматично признаване. А, тогава трябва да има ясни процедурни стандарти по всички аспекти. Това е много важно. Когато действа Европейската прокуратура, е необходимо да има възможности за обжаващо решението на Европейската прокуратура. Включително и по въпросите за това дали или не се сезира прокуратурата и а, е, спрямо решението, което тя взема. Тук говорим за съдебен контрол от гледна точка на Европейския съд. Също така, във връзка с отношенията, отношенията с страните от Европейския съюз, които не са членове на прокуратурата, са много важни. Защото изглежда, че въпреки че бихме искали максимален брой държави членки да участват, все пак ще има такива, които не се включват. И за това е необходимо да се оточни точно как ще се уреждат отношенията на Евроюз с този нов орган. В крайна сметка така се създава и един мост, по който е, още не присъединили се държави членки да могат да минат и да се присъединят към прокуратурата. И това трябва да се гарантира и тук е, от страна на Европейския парламент. Иска се работа чрез специална законодателна процедура, именно процедура на съгласие. Тоест, ние трябва да кажем да или не на онова, което съветът изготвя. Знаем това, не сме съгласни с всичко, което готви съвета. В крайна сметка, по други теми имаме съвместно вземане на решение. Председателката прекъсва оратор. Извинете, разпрострях се, но за нас в парламента има смисъл да се включат въпросите, свързани с процедурата. Благодаря. Грация, грация, президента. Благодаря, госпожо председател. За съжаление, понякога Не е съвсем сигурно на кого сте дали думата, така че за това се забавих, но благодаря на докладчика Сянка за този доклад. И вчера Латвийското председателство подчерта колко важна е Европейската прокуратура. Не само за да се гарантира сигурността на европейските държави членки, но с евентуално и такава възможност за в бъдеще. Ясно е, че по-настоящем темата е борбата с измамите. Могат да се кажат много неща по въпроса за това, но тъй като няма много време, ще подчертая, че и аз смятам, че най-важното е да се постигне независима и ефективна прокуратура. За да стане това, трябва първо да видим как се случват назначенията трябва прокуратурата да е действително независима и за това трябва да има строги процедури по назначението, в които да участва и Европейския парламент. Много е важно да се гарантира и ефективността на Европейската прокуратура чрез ускорени процедури, които водят до бързи решения, като се спазват обаче всички процедурни правила за разследванията. Както бе казано, това не е съвместно вземане на решение като процедура, а е процедурата на съгласие. И съм съгласна, че е добре да има такъв междинен доклад. Предложението се движи в правилната посока и аз също ще се опитам да дам своя принос. В крайна сметка, в предходния си живот работех по тази тема а, освен това съм и докладчик Сянка в Комисията по економически въпроси по тази тема. Благодаря. Uh, have, uh, more, uh... Благодаря. Още двама искат да се изкажат. Господин Вос. Благодаря. Ще се опитам да бъда по-кратък. Първо въпросът дали структурата на, колегия, на колегията е, наистина е, е доброто решение. Не си ли позволяваме две групи прокурори, Евроюст и Европейската прокуратура? Е, госпожа, господин Кафман вече спомена за процесуалните права и трето. Какво е положението в съвета? Благодаря, госпожа Майерс. Благодаря, госпожо председател. Аз също ще бъда кратък, кратка. Е, вчера е, е, и слушахме госпожа еврокомисаря в връзка с разширяване правомощията на ЕПО за организираната престъпност. Имам въпрос към докладчика е, как гледате на това увеличаване на задачите и как това отговаря на принципа за субсидиарност. Не виждам представител на съвета тук, но може би е, сега вече имаме много кратко време за, представител, е, за представенето на комисията и съвета председателството на съвета на Европейския съюз, представителите на Латвия. Моля за краткост. Всъщност трябва да кажа вече добър вечер. Благодаря, че ми давате възможността да говоря пред вас днес. Благодаря на госпожа Макавей за изготвения доклад председателството, от името на председателството искам да кажа, че вчера Министр, нашия министр на правосъдието завие, че това е приоритет от голямо значение. Италианското председателство постигна успех с компромисен текст по първите четири глави. Ние остава да работим по неуредените въпроси от тези въпроси. Идеята е по да заработи не само на думи, но и на дело да бъдат гарантирани ефективност и независимост очакваме е, частичен е, общ подход в съвета по в рамките на нашето председателство. Това би означавало, че следващото люксембургско председателство е, ще трябва да работи по оставащите глави, като финансиране и защита на личните данни. Нещата са доста сложни, така че аз в момента не мога да кажа кога съвета ще приключи работа по регламента. За сега ще се огранича да кажа, че и ние, както и италианското и люксембургското председателство, работим активно за приключване на файла. Е, ние освен това бихме искали неофициално да информираме парламента за развитието на нещата. Днес аз самата идвам от заседание на работна група. Така че, както виждате, работим по въпроса. Сега комисията. Благодаря, госпожо председател. Ще потвърдя казаното от председателството и за нас това е приоритет. Благодарим от сърце на докладчика е, както винаги госпожа Макова е свършила чудесна работа. Това е важна стъпка в рамките на процедурата. Смятаме през тази година да приключим този въпрос в рамките на латвийското и евентуално люксембургското председателство. Три въпроса бяха засегнати вече от делегатите, от евродепутатите. Дол, долната кам, камерата има огромна роля. Да, постоянната камера, както каза госпожа Маковай, трябва да си запази право да вземе някои решения, включително и по процесуално, от процесуално естество. Това е независимият орган в ЕПО, тази камера трябва да взема решенията. Второ, процесуалните права трябва да са ясно разписани на базата на съществуващите европейски документи и хартата. Е, трябва да помислим специално по въпроса за правната помощ Трето, взаимодействието с Евроюст. Много важен въпрос, така че двата регламента се разглеждат като пакет двата регламента ще влязат в сила по едно и също време. Това е отрешаващо значение за работата и на двете организации. Благодаря председателката, благодаря. Надявам се госпожа Маковей е, ще изрази съгласие е, ако ще вземате думата, моля, бъдете много кратка. Благодаря. Е, в отговор на госпожа Кауфман, е, тя спомена, че е много важно да имаме ясно определени разграничения между националните е, прокуратури и ЕПО да, съгласна съм, в противен случай ще се получи бъркотия и ще бъде прехосване на време, пари и енергия. За процесуалните права съм напълно съгласна. Аз мятам, че за подозряното лице трябва да се явява пред съда в страната на разследване. Има и други решения по-важни решения, не да речем по конкретното дело, е, да речем съдът в е, Люксембург трябва да се произнесе. Но това означава разследване за всеки случай. Е, но ако трябва винаги да се обръщаме към съда в Люксембург, не мисля, че това ще е ефективно за прокурора мисля, че сега нещата са добре уред, уред, уредени. За постоянния състав и неговите решения за а, пълно или непълно работно време. Само делегираните европейски прокурори в държавите членки а, могат да работят на непълно работно време. Не европейските прокурори, 25 души назначени от комисията по препоръка на държавите членки. Делегираните прокурори е, ще работят на непълно работно време. Мисля, че трябва да спра до тук. И преводачите са хора, казва ораторката. Председателката, благодаря много. Бих искала да подчертая, че следващото ни заседание ще бъде на 27 януари и на 5 февруари от 9 до 12.30 в Брюксел и изслушване на 21 януари от 9 до 11.30 в зала АСП-3Г2 и съвместно изслушане на Интрадроа относно системите за технологичните линии. Краен срок за внасяне на изменения за доклад на госпожа Маковей е 2 февруари до 18 часа. 2 февруари 18 часа е, на английски език, моля. Благодаря за участието ви. И председателката любезно благодари на преводачите, които прекараха целия ден от своя живот с вас.